Дами и господа, уважаеми колеги, искам да открия днешното заседание. Имате ли коментари по дневния ред? Виждам, че не. Господин Кирилов. Благодаря, господин председателю. Имайки предвид е, е, дебата за свободното движение, моля да включим още една точка в е, дневния ред. Обаче, уважавайки е, вас, е, бих желал да получа известни обяснения относно дактиловите отпечатъци на българи и румънци. Според мен това не е последователно предложение, защото всички граждани в Европейския съюз имат едни и същи правила. Така че много ли мога, моля, без разбира се да добавяме точка и да губим повече време, но много ви моля, предполагам и колегите биха желали да чуят обяснение по този въпрос. Преди празниците това изявление предизвика бурна, глава, бурна вълна на негодование в България. Auch in Bulgarien hat er Скъпи колега, в България също беше направен опит да се изяснят нещата, както направиха колегите, които преди това се свързаха с мен. Те ми казаха какво точно е казано там. Ако желаете да се запознаете с моята позиция, можете да прочетете речта, която държах миналата седмица в Европейския парламент и ще видите, че резолюцията, която прие Европейският парламент, също е включена. Това беше едно по-дълго интервю, в което аз атакувах силно Камерън, защото смятам подхода на британското правителство за погрешен. Когато някой е, законно пребивава в дадена страна, разбира се, има право да работи и не може да бъде обект на дискриминация. Аз е, бях един от тези в Европейския парламент, които са защитавали свободното движение и свободата на европейските граждани, но казах, че това право на свободно движение трябва да се защитава, защото е, трябва да се избягват злоупотребите. И това въжи не само за България и Румъния, това се отнася и за германците, например, също. Аз казах и това в интервюто и смятам, че трябва да се създаде възможност, независимо каква, когато някой е, неправомерно получава социални помощи в дадена държава и няколко години се опитва в друга държава да направи същото, тази държава трябва да знае и трябва да отхвърли молбата му за пребиваване. Това е записано в е, декларацията. Хора, които многократно са извършвали такива злоупотреби, трябва да им се отнеме възможността да извършват това и в бъдеще. Това е въпрос на транспониране на европейското законодателство в Германия, като разбира се трябва да се е, има предвид, е, че е, германските органи на местната власт е, не винаги познават много добре европейското законодателство. Аз още веднъж казвам да на свободното движение, но член 7 от директивата за свободното движение през 1993 година аз участвах активно в нейното създаване като говорител по социално-политическите въпроси и тази директива все още е в действие. В нея е ясно уредено кога може да се отиде в друга държава и кога е, има лицето право на социални помощи и кога не. Този член 7 трябва да се прилага, за да няма злоупотреби с принципа на свободно движение. Британският е, подход трябва да се отхвърли, защото е, се прави разлика при тях между граждани на различни е, държави и хора от различни народности. Трябва правото да се прилага еднакво за всички и не трябва да се правят погрешни коментари в тази насока. Радвам се много, че министър-председателят на Румъния, след като е, многократно получи много информация, вече оттегли своите упреци спрямо мен. Благодаря. Има ли други коментари, моля? Да, но аз искам да ви цитирам точно кое е отпечатано в Süddeutsche Zeitung. За да се избегне многократното влизане в страната, трябва да се взимат пръстови отпечатъци. И след това социалните проблеми в България и в Румъния не могат да се решават от германската социална система. Това до някаква степен свързва това с думите ви за България и Румъния. Аз мисля, че вие сега направихте добър коментар. Повтарям, надявам се, че е публикувано нещо погрешно. Това беше господин Кирилов. Вероятно е добре да се прочете цялото интервю в Бил Цайтон, което дадох, за да видите какво точно съм казал. Аз мисля, че не трябва да се цитира свободно без контекст. Това се има предвид пак в подкрепа на свободното движение. Но понякога нещата са такива каквито са, поради което прекамвам всички колеги да се обръщат директно към председателя, ако не са съгласни, писменно или устно, тогава той може да даде пояснения и ако не може да даде пояснение, съвсем основателно трябва да бъде критикуван господин Кюфър, за вас това може би не се отнася. Все пак трябва да има малко дискриминация. Сега преминаваме към съобщенията на председателя. На заседанието в четвъртък аз представих една декларация за пресата във връзка с Украина. Президентът подписа законите, които е, според нас е, не са добри по отношение на съдържанието а и по е, начина на тяхното приемане. Въпреки тези закони, обаче вчера имаше 2000 души на площад Майдан и се правят опити нещата да тръгнат в конструктивна посока. За днес председателят покани или по-скоро президентът на Украина е, обяви работна среща с опозицията и се надявам, че отново е, няма това да бъде акт текст за печелене на време. Аз смятам, че е странно, че първо се подписва и след това се действа. Това като че ли намалява доверието в президента Янукович. Тази вечер вероятно ще научим повече в тази връзка или утре, но във всички случаи това не е добро начало предвид нашето пътуване следващата седмица в Украина. Аз Имах възможност да говоря с господин Венизелус по този въпрос, защото в заключенията на съвета също са приети позиции, които съответстват на нашата декларация за преса. Днес ние пак призовахме украинските власти да върнат назад това развитие. Аз мисля, че европейските институции са твърде единни по този въпрос. Трето, протоколи. Трета точка от дневния ред. Има ли възражения? Виждам, че не. По тази точка, с което обявявам протоколите за прияти и сега е, доклада на Дорис Пак, може би най-важния за днешния ден, доклад за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 година. Скъпи господин председател, би било добре, ако наистина това е, е върховата точка в днешния ден. И би било, може би, е, наистина много, прави, много добре, ако мога да кажа, че политиците в Босна и Херцеговина вече са се доближили до Европа. За съжаление, това не е така. Нивото е същото като миналата година и предната година. Няма особен напредък. Аз изчаках до тази година преди да приключа доклада си, защото все пак се надявах, че ние можем да отбележим напредък в Босна и Херцеговина по отношение на Конституцията, по отношение на присъдата на Цейди Финчи, която трябва да бъде повод всички хора в Босна и Херцеговина да бъдат обект на равно третиране а не е, е, едните е, да бъдат разделени от другите. За съжаление няма напредък в особен размер. През последните месеци и седмици ние установяваме, че Европейската комисия е вложила много усилия и време за да може да убеди е, ръководителите на политическите партии. 16 часа, 13 часа и преди това може би още много часове са били използвани за разговори е, и за намиране на изход от тази дилема, а именно необходимите изменения в избирателното право, защото ако не се направят такива изменения, следващите избори също ще бъдат проблематични. Не знам какъв ще бъде резултата от тези избори, поради което е, това е една от най-важните предпоставки. За съжаление, страната обаче има толкова много проблеми и всичко се върти около този случай Сейди е, Финчи, който трябваше отдавна да бъде решен. Ако беше решен този случай, може би страната щеше да се занимае с други много по-неотложни неща, за да може страната да се доближи наистина до Европа. Хората в Босна и Херцеговина желаят да се присъединят към Европейския съюз. Те желаят техните политики политици да имат такова поведение, което да ги доближи до Европа. За съжаление обаче, избраните политици не желаят това и това е големия проблем на Босна и Херцеговина. Има и много други проблеми. Има проблеми в сферата на правосъдието. Няма да ги изброявам всички по-отделно, но а, всичко, което е свързано с организираната престъпност, там трябва да се направят още много неща. Много неща трябва да се направят в наказателното преследване. Също така са необходими много много действия в борбата срещу корупцията и то корупция във всички сфери, в политиката, в медиите и в бизнеса. Това е един много неприятен съюз, е, който установяваме и е, за това трябва да се опитаме да накараме политиците да прилагат необходимите инструменти за да се борят с корупцията и престъпността. Върху медиите се упражнява натиск, упражнява се се натиск върху журналисти и това е, пречи много често на отразяването на събитията. Аз е, която се занимавам тук е, основно с образование и култура, съм много е, огорчена, че програмите на Европейския съюз за младеща е, не могат да бъдат приети, защото страната не е в състояние да създаде национална агенция, която да преговаря с Европейския съюз. Сега имаме новата програма Еразъм Плюс и би било добре в интерес на младите хора в страната тези програми вече да могат да се ползват от Босна и Херцеговина е, е, Поставя се и въпроса, кой е, като инвеститор ще отиде в Босна и Херцеговина. Правосъдието не функционира добре. Проблем е, е също, че няма и економическо пространство в тази малка страна. Това е огромен проблем и мисля, че в тази сфера трябва да помогнем повече, за да може страната да тръгне по по-добър път. Е, добросъседски отношения, тук нямаме оплаквания. Можем да кажем, че между Харватия и Босна и Херцеговина вече са решени много проблеми, някои все още остават, но съществува добра воля за решаването им. Ще се радвам, ако влиянието на Сърбия върху Република Сръбска би било още по-добро, като се покаже на Република Сръбска, че е част от цялото, а не е нещо само за себе си. Аз искам да противореча на всички, които в момента разпространяват е, слуховете, че отделните територии ще се е, премахват. Е, аз не съм казала подобно нещо, аз просто казах, че фактът, е, че след Дейтънския договор тази страна беше разделена на две части, това може да се приеме, ако те не се разглеждат като държави в държавата, като част от едно цяло, така както е, става в федерална държава. Ако това не се прави и ако се вярва непрекъснато, че е, трябва да се изолират е, и да не правят нищо в институционално отношение на общодържавно ниво, аз мисля, че това трябва да бъде и обект на изобличаване, но това не означава, че съм за премахване на двете отделни територии. Е, сега, говорих за федерация. Федерацията е така структурирана, че не може да функционира. Това беше направено през 96-та година и беше възприето в Дейтънския договор. Страната е разделена на 10 кантона там попадат и общините и е, освен това имаме и босненското правителство като е, най-низко равнище. Това не може да функционира. Имаме 10 е, министър-председатели в федерацията. 10 министри е, на образованието плюс министър-председателя на федерацията, как е, хората, как политиците ще се справят с такава структура. Трябва да кажа, че цялата администрация в Босна и Херцеговина трябва да излезе на светло, трябва да бъде направена по-ефективна, трябва по-малко хора да работят в тази сфера, защото а, иначе трудно може да се работи. Отделните равнища пречат а, на доброто функциониране на по-високите от а, тях а, нива. А, и ние тук сме включили много неща в доклада, много колеги проявиха готовност да помогнат, внесени са много изменения и е, имаме 16 компромисни предложения за изменение, а там сме включили факта, че през септември близо до Бридор беше открит масов гроб, е, това се намира в Република Сръбска и е, ние включихме този факт, защото това е част от историята и от истината. Освен това сме включили е, случаите с Мактов и Дамянович пред е, Европейския съд за правата на човека. Това е важно за следващите присъди за военни престъпления. В доклада съм споменала, че има все още много проблеми с изчезнали лица, има много проблеми с връщането на бежанците. Не всички бежанци, е, които искат да се върнат, могат да направят това. Много е направено, но и много все още не е направено и аз винаги съм казвала, че в Босна и Херцеговина има една област, която е разрушена също като през войната в тази област никой не може да се върне, защото селските власти нямат воля да предоставят достъп до водоснабдяване и електроснабдяване на тези връщащи се педанци, които често са собствени средства си строят къщи и се устройват там. Аз мисля, че всичко това е видно от доклада, но нямам чувството, че колегите не са съгласни с този доклад. Не, те внесоха много допълнения, поставиха още по-силно фокуса върху някои проблеми. Ние всички посочваме заедно, че голямата тема се състои в провената на Конституцията във връзка с случая Сейди Финчи, темата корупция, темата правосъдие, темата медии, образование и също така структурната реформа с цел създаване на единно економическо пространство. Регионалното сътрудничество е добро. Един проблем още не е решен. Е, Босна и Херцеговина е единствената страна, която не пуска на територията си косовари. Това е неразбираемо. Много хора в Косово, които са част от босненското малцинство, не могат да посетят роднините си, защото в Косово граничните постове не признават документите им. Това е вица на е, столетието. Те могат да влязат в в Сърбия, но не могат да влязат в Босна и Херцеговина и едва ли някой е, намира е, нещо разумно в това. Аз е, отправям апел, това не беше в първоначалния текст, е, но колегите ме подкрепиха и аз отправям апел към правителствата на страните от Европейския съюз и техните външни министри да е, усилят присъствието в Босна и Херцеговина, да покажат повече интерес. Не е достатъчно само Европейската комисия да присъства там и Лейди Ештън. Те, да, извършват добре своята работа, обаче ако един министр министър-председател или канцлер отиде в тази страна и говори така, както говори в Сърбия, може би тогава сред политиците ще се увеличи разбирането, че всичко, което комисията прави през цялото време с тях, трябва да бъде изпълнено, а хората на място ще загубят чувството, че са забравени. За тях не е достатъчно силното присъствие на комисията, защото то трае много дълго дълго и политиците не дават отговор. Те искат най-накрая известен европейски политик да отиде там и да каже стига, нека да седнем на масата и да решим проблемите. Това е моят голям апел и аз имам чувството, че колегите са съгласни с него. Желая всички вие да приемете компромисите. Утре ще има гласуване и се надявам да гласувате за един наистина успешен доклад. Председателят, благодаря. Сега има седем желаящи за изказвания. Имаме и още няколко доклада да обсъдим, поради което колегите, а не всъщност девет желаящи да вземат думата има, поправя се председателя, така че е, колегите нека да помислят дали наистина е непременно да необходимо да се изкажат, и още веднъж ще кажа, че ще успеем да спазим времето, ако изказванията са от една минута, минута и половина. Ана Гомес. Говоря от името на госпожа Куц, която не може да бъде тук, защото е болна и моли за вашето извинение. Имайки предвид доклада за напредъка, виждаме, че наистина не можем да отбележим особено голям напредък за 2013 година. Има и изоставане по отношение и на предприятите е, решения относно е, държавите съседки. Необходимо е в Босния е, Херцеговина непременно да постави приоритета относно Европейския съюз в своя дневен ред, защото това е важно за мира в Западните Балкани. Обръщам се и към госпожа Пак, докладчика по темата. Тя защо има отрицателна позиция по нашето изменение номер 6, в което се казва, че бъдещето на Босна и Херцеговина в процеса на присъединяване трябва да се разглежда като движение на единна страна. Според нас служителите от Европейския съюз наистина би трябвало, особено в областта на външната дейност, да бъдат още по-активни. Според нас изборите, които наближават 2014 година страната, са много важни и за това Бросна и Херцеговина трябва да ускори изпълнението на решението Сейлич Финци, за да може да се гарантира честен избор за всички. Конституционните реформи са изключително важни, за да може страната да се превърне в напълно функционираща държава. Това следва да бъде приоритет за държавата относно борбата срещу корупцията. Това също трябва да бъде водеща тема в дневния ред на Босна и Херцеговина според нашата група. Призоваваме вниманието ви към 72-ро изменение, което предлагаме по отношение борбата срещу корупцията в страната и изискване на техническа подкрепа, която може да се предостави от европейската делегация там. В заключение, ние сме на мнение, че сме в състояние да подготвим наистина един много ангажиран доклад по отношение интеграционния процес, но освен всичко друго, трябва да кажем, че наистина е, много важно е успехът да се постигне в името на е, Босния и Херцеговина. Thank you, Mr. Chair. Cornelissen. Госпожа Корнелиесен има думата. Благодаря. Благодаря на вас, госпожо Пак, за наистина изключително балансиран доклад. Депресиращо е наистина, когато разсъждаваме относно обстановката. Съжалявам, че не се възприе компромисното предложение. Благодаря на колегите обаче, които ме подкрепиха в него. По отношение на казаното от госпожа Пак, да, наистина, по отношение на липсата на напредък, е, това е болезнен въпрос. Политиците трябва да направят нужното в държавата. Това е в техен интерес. Необходимо е да започнат сътрудничество и по отношение е, на изпълнение на задачите, свързани с бъдещето. Изключително важно е също баланса, който се постига с компромис 3 а също така важно е международно да се намеси и да обръща по-голямо внимание. Понякога има изключително важни, спешни въпроси и някакси а, Босна и Херцеговина като че ли излиза от а, дневния ред. Компромис 11. В него се казва гарантиране на всички, които участват в публичните е, медии. Е, отново свързана с е, ареста на Сейдич Финци е свържен този въпрос. Изключително важно е да се има предвид всякакви аспекти, свързани с медиите, с предаванията. Що се отнася до казаното от социалистите и демократи? Да, борбата срещу корупцията е нещо изключително важно и би следвало да заема приоритетно място. В изменението ни се казва, че трябва да бъде абсолютен приоритет. Мисля, че е, има някои проблеми, които следва да бъдат абсолютен приоритет, но може би, ако може да се задръска, заличи думата абсолютни, можем да го приемем. В противен случай срещаме известни затруднения. Благодаря. Господин Гукин и минута и 30. Благодаря. Много добър доклад, балансиран доклад, отразява ситуацията в страната. Оценявам положителния тон на доклада. Ролята на изборите е изключително важен въпрос, както и каза госпожа Гомес. Октомври 2014 наближава и а, гласоподавателите следва да са готови за а, този момент. Докладът се отправя ясното послание, а именно, че в крайна сметка политическия елит, а не населението на страната, отговаря за положението в държавата сега. Механизма за координиране е много важен Необходимо е наистина Босна и Херцеговина да говори с един глас на масата на преговорите. Участието на гражданското общество е изключително важно. Трябва все повече да се укрепва, що се отнася и е, доказаното за Република Сръбска. Да, наистина трябва да се окаже натиск върху политиците относно централизирането на държавата. Обаче това не е вярно. Аз много внимателно а, прочетах. Госпожо, няма го този аспект в доклада. Да, за конституционните реформи присъства текста, но що се отнася до други въпрос, не. Благодаря, господин председателю. Председателя, благодаря. Минута и 25 секунди. Чудесно. Господин Стиер. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Благодаря. Уважаеми колеги, Босна и Херцеговина е, е държава в известна стагнанция и съзнаваме какви са проблемите е, свързани с това, но не е, гражданите на държавата са виновни. Сепаратизма и централизма са процесите, които са виновни за състоянието на нещата. И за това Докладчикът наистина подчертава в не... своите изменения, по-конкретно в номер 19, че Босна и Херцеговина трябва да продължи по пътя към Европейския съюз, въз основа обаче на принципа на федерализма. А самият е, това също съм подчертал в моите изменения, както и в речите си, а именно федерализма е от ключово значение за интеграцията на Босна и Херцеговина в Европейския съюз. И е, има атаки, които бяха отправени към мен и от двете страни, както и от медиите, като например Глас Сръбски, а и някои радикални босненски медии също са ме атакували. в което се казва, че има и други важни въпроси, не само интеграцията в Европейския съюз за Босна и Херцеговина. Много важно е да под, наистина подготвим компромите, компромис, компромите, компромисните предложения и особено 12-то е, компромисно предложение. Мисля, че в предишния вариант имаше по-добра редакция на текста, но да почета още веднъж. Босния и Херцеговина и интеграцията на държавата зависи от федерализма, който постигне. Политическият елит на страната все още не е изпълнил задачите си. Тази насока. Благодаря. Господин Пикола. Благодаря. Поздравявам е, докладчика госпожа Пак. Позволете да кажа, че Реформите, които могат да се проведат в Босна и Херцеговина, е, биха създали положително положение в страната. Е, нашата страна е 1000 км отстояние от е, Босна и Херцеговина, но Както е известно, ние имаме своите отговорности и задължения като съседи. След разговорите с господин Фюле и с политически елит в Босния и Херцеговина очакваме известни проблем, промени да настъпят. Те още не са настъпили. Страната все още изостава. Е, съжалявам, че ситуацията е непроменена, защото сега страната е блокирана нещата са в застой. И призовавам политическите лидери в Босния да започнат да действат в името на своя народ. Благодаря. Благодаря, господин председател. На първо място благодарности към госпожа Пак за този добре балансиран, реалистичен и приятелски настроен доклад. Преди всичко приятелски настроен, защото той помага държавата да стане по-добре функционираща. Дейтанското мирно споразумение. То е някаква основа за организирането на държавата, така че дава повод за много от моментите засегнати в доклада. Но не бих си представил и не мисля, че някой от вас би предложил на хората в Босна и Херцеговина, а, точно какъв тип а, а, федерация или държава трябва да организират. Това е тяхна работа, те трябва да вземат решението, не ние. Но те трябва преди всичко да решат, а, че ще имат една държава, каквато и да била тя. Има стотици проблеми с а, стотици министри, различни а, подходи и преди всичко страни, които не приемат компромиса като начин на действие, начин на функциониране. Трябва да имат консенсус по е, европейската тема, но също и компромиси по редица други въпроси. Има една част на доклада, а, с която не съм съгласен, а именно, че прати, приватизацията трябва да бъде усилена в държавата. Не мисля, че това е необходимо. Има достатъчно проблеми и без приватизация в момента. Проблеми с корупция, с организирана престъпност, трафик, каквито и проблеми да се сетите и с съседите си, не им трябва и проблем с рязка приватизация. Благодаря. Думата има госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Наистина искам да поздравя госпожа Пак за чудесния доклад, по който има един доста широк консенсус. Няколко кратки момента. На първо място, ние говорихме за невъзможността на политическите лидери в държавата да постигнат обща позиция. Не смятам, че трябва да изоставяме идеята за обединена Босна и Херцеговина и съм напълно съгласен с господин, съгласна с господин Кукън, с това, което той току-що каза. Трябва да подпомогнем институцията институционалната реформа и да комуникираме директно с гражданското общество. Ако политиците не са на нивото на амбицията за обединена европейска Босна и Херцеговина, смятам, че поне може да бъдем сигурни, че гражданите са. Благодаря много. Благодаря господин Брок и аз искам да благодаря на госпожа Пек за доклада. Тя а, включва а, много важни елементи за Босна и Херцеговина за, по пътя към Европа и съм сигурен, че моите хрватски колеги ще се съгласят с мен, че не трябва да има историческа несправедливост а, и Босния и Херцеговина да бъде а, на опашката за присъединяване към европейския, на края на опашката за присъединяване в Европейския съюз. Не са влезнали в сила редица документи и смятам, че трябва да се разгледа последния начин решението на съда. Така, че да се осигури равенството и конституционно, конституционно заслуженото положение на гражданите защото не това се случва в момента. Съжалявам също така, че има а, спиране на финансиране на един много голям проект а, за а, Босния и Херцеговина, което а, пречи на пътя за присъединяване на държавата и наистина не способства за прогреса. Когато говорихме за политическото лидерство в Босния и Херцеговина, трябва също така а, преди всичко да говорим и за координирането на европейски проекти с Босния и Херцеговина. Също така смятам, че Европейския съюз трябва да има въздействие върху възможността за разрешаване на някои от оставащите въпроси, като например протокола за присъединяване и а, споразумението за присъединяване, например, с Харватия. И също така трябва да се говори с правителството, за да се повиши а, екологичния статус за Босненски прот. Много важно производствено предприятие. Госпожа Файон има думата. Благодаря много, господин председател. Аз е, бих искал да посоча на успеха на заседанието в петък в Сараево. Политическите ръководители очевидно не могат да намерят решение. Това означава, че няма политическа воля за това. Преди известно време аз казах в Сараево, че въпросът дали международната общност ще признае резултата от изборите е, е под въпрос, защото по този начин не се решава основния въпрос с мълцинствата. Ръководството в Босна и Херцеговина трябва да работи най-вече в интерес на гражданите. Е, имам предвид правителството да работи в техен интерес и аз искам да се присъединя към апела да бъдем по-добре представени в Босна и Херцеговина. Не само по-добре представени, но и Европейския съюз трябва да говори там с един глас. Искам да приветствам и факта, че е, Например, в последния доклад на Frontex се посочва, че миналата година броят на търсещите обежище на граждани на Босна и Херцеговина в западноевропейските държави е спаднал. Това е обнадеждаваща новина и трябва да се направи всичко възможно, за да не се стига до злоупотреба с безвизовия режим в този регион. Благодаря. Благодаря, господин председател. Всички обвиняват политиците, но аз бих попитал, ако Босна и Херцеговина е демократична държава, кой избира тези политици? Така че все пак, след като са избрани тези политици, това е решение на демократичните граждани на Босна и Херцеговина, но все пак се е, възхищавам на упоритостта и е, издръжливостта на Дорис Пак. Е, аз определено смятам, че Дейтънското споразумение беше много важен момент, но и след гражданската война не е изненада, че има много предизвикателства в тази държава трудно съзрява тя като обединена държава. Това е федерация и според мен винаги ще остане много децентрализирана федерация, може би нещо като типа на Белгия. Едно силно правителство в Сараево винаги ще бъде трудна задача с оглед на разликите между различните групи. И така, с оглед на тази политика, нашата група подкрепя доклада, подкрепя компромисните изменения и също подкрепяме Босния и Херцеговина като бъдещ кандидат за членство в Европейския съюз. И според мен би било добре скоро това да стане, но наистина не съм заета и дъх в очакване. Има доста предизвикателства, които трябва да се разрешат преди това. Не, нещо, с което не съм съгласен е колегата от КУЕ. Не виждам точно за кой абзац говореше, но а, има наистина едно призоваване за повече а, при, привализация. За мен това е положително нещо. Хубаво е да има повече приватизация, но не разбрах Дорис къде го е включила точно. Но все пак по-важно е да се подобри администрацията, да се защитят правата на малцинствата, да се укрепи върховенството на закона, да се борим с а, корупцията и така нататък. Но наистина доста работа има, докато това стане. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря много, господин председател. Ние се присъединяваме с, а, а, към анализа на докладчицата а, и нейния анализ а, на ситуацията. Наистина ограничен напредък през 2013 година за по отношение на диалога за пътната карта по присъединяване на високо равнище, което също е обект на нашето обсъждане, както и а, решението на съда по Сейди Финци и също другите споразумения и документи, които се обсъждат. Както знаете, все става въпрос за дискусии, които продължават и политическите а, лидери и комисията прекараха още една вечер, нощта, в която не можа да се постигне резултат. Смятам, че резолюцията е особено важна с това, че дава много ясна представа за загрежеността от страна Европейския парламент, споделена от комисията и изменение 3, което призовава за по-сериозен ангажимент, продължаващ ангажимент от страна на европейските институции и Европейската комисия. Това е много полезно изменение според мен. Съвсем накратко по ИПА, където а, става въпрос за нещо пре. А, прието съвсем наскоро предпредседенителната програма и всички средства, които бяха прияти като суми, но нещо съвсем ясно за нас, втората част за тази предпъсъединителна програма, а, ангажимента за от страна на нашите партньори да се включат в структуриран диалог по втората част и а, комисаря Фюле а, е готов а, за тези процеси и ще продължим а, а, да работим в този контекст за Босна и Херцеговина. Госпожа Пак, искам да кажа на госпожа Гомес, че аз не отхвърлям съдържанието, а госпожа Боскор повтаря това, което казвам в първото изменение. Ако това се приеме, моето изменение, то тогава това ще стане излишно. Изменя моята точка А. To the country's membership prospect, ich ändere аз променям този текст, който цитирах на английски, като казвам Мисля... Английски. Английски. Госпожа Боскот каза това, но в нейното изменение има препратка позоваване към Сърбия и Косово. Мисля, че трябва да изнесем от текста подобни фрази. Трябва да съдим за Босния такава, каквато е. И е, този въпрос няма нищо общо с анализа, който правим тук за Босния. Не съм против една държава. Аз казвам суверенна, силна Босния и Херцеговина. Какво повече да кажа? Моля, имайте предвид това. Аз съм против, просто ако моето предложение не се приеме. Э, Председателят, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка пета. Колегата Ричард Хауит има думата. Точката е доклад за напредъка на бивша Югославска република Македония. Благодаря. Е, извинете, е, че казах, че няма да бъдете е, най-важната точка, госпожо Пак, от, вашия доклад от нашето заседание, но в крайна сметка в никакъв случай не искам да кажа, че ние трябва да се конкурираме тук в никакъв случай по отношение на работата ни. Сега, нито пък по отношение на държавите, за които отговаряме. Аз предложих хоризонтални изменения със съответното опозоваване по отношение на бивша по. Република Македония. Това е името по ООН, разбира се, и съответно македонски. Миналата година е прият от Европейската комисия и също а, участва в текстовете на ООН. И това е изключително важно по отношение на а, самите наименования. Това е важно, когато а, обсъждаме нашия текст, така че да не станем предмет е, на една игра по прехвърляне на топката, когато говорим по тези въпроси. Сега, по отношение на компромисите, втори компромис, а, е, по Пообръщаме се към гръцкото председателство. Е, с призив ако може да се постигне напредък, тогава когато е възможно. Господин Кирилов ме подкрепа по този въпрос и наистина са започнали разговори с цел подобряване добросъседските отношения, но има също времено и е, някои проблеми, е, както господин Ковачев се спомена, във връзка с развитие на конкретни политики. По-нататъка, по отношение състоянието на процесите на реформата, в моя компромис аз предлагам изменението на колегата, във връзка с изискването за изпълняване на всички законодателни изисквания по европейското законодателство с цел започване пред присъединителни стъпки по отношение 5. Добри добросъседски взаимоотношения. Готова съм да приема изменението на госпожа Копа по отношение на разбира се, предложението свързано с проблема и е името. Господин Фюлер също прави предложение, че този въпрос може да се разгледа след откриване на преговорите, но според мен по-добра е позицията на госпожа Копа по-напред, преди началото на преговорите да се изчистят въпроса свързани с името, за да можем да очакваме наистина конкретни резултати. Е, изключително важен е също и аспекта свързан с е, значимостта на този въпрос и по този начин можем да избегнем неприятни е, бъдещи развития. Сега по отношение на пети компромис, вече много години говорим за двустранните споразумения които, и отношения, които имат много голямо значение в целия този процес. Е, готов съм да подкрепа е, господин Пиколе и е, Комицакос, що се отнася до наистина значимостта на напредъка, за да може наистина да се постигне добри резултати. Имаме и критично отношение към процеса и използвам предложението на госпожа Копа и господин Кукен и а, също така изключително важно е да има обща политическа воля. По шесто изменение, що се отнася до този въпрос, подкрепям колегите, които биха желали да има напредък без забавяне и да се използва думата усилие както и госпожа Копа по, по, предлага, да се направи позоваване във връзка и с трибунала. По-нататък, Европейския съюз, как както и самата държава, трябва да обяснят предварително предимствата за свързани с разрешаване проблема, свързан с името. Компромис седми. Всичко ли да разкажа сега, господин председател, и да посоча само най-важното? Дайте ми насоки, моля. Сега, що се отнася до седми? напредъка преговорите с България. Използвам темите, думите, които господин Кирилов, господин Илчев, и госпожа Любчева предложиха, що се отнася до споразумение, което навременно да бъде постигнато между двете държави, имайки предвид историческите въпроси. Господин Кирилов също така използвам неговите предложения, защото в крайна сметка това ще бъде последователно и с нашия текст, който предложихме миналата година. По-нататъка, девети компромис за изборите. Бих желал да запазим вниманието насочено относно към пълното и изпълнение относно а, препоръките на ОССЕ, и Бюрото за демократични институции и права на човека. А, това е предложение направено и от колеги, що се отнася до независимите а, държавни служители и администрация. Също предлагам а, текст, що се отнася до този а, това предложение да се остави малко назад е, в предложенията, използвам казаното от господин Танок и господин Волинич, що се отнася до държавата и национализма. Сега в, тук в никой не обвиняваме в ултранационализъм в държавата. Никого не обвиняваме, защото ние нямаме подобна принципна позиция. Но аз предложих всъщност да използваме думата ултра, защото национализъм много често може да бъде а, така доближен до патриотизъм като понятие, така че внимателно трябва да отграничим а, нашето послание. Що се отнася до езиците? Друг един въпрос, който се също създава проблеми. Никога, понякога в, в държавата не се е предлагало да се премаха прилагателното македонски, когато се отнася до измената, до, е, до езика. Необходимо е да се учат езиците на отделните общностни. Необходимо е да има двуезично обучение. Е, това е предложение, което се прави. Ние не искаме да кажем, че очакваме е, двуязично обучение за всички в държавата. В никакъв случай не се прави това предложение, просто има се предвид интегрирания процес на образованието и съответните компромиси. В такъв смисъл текстовете са много конструктивни. Въпросът, свързан с свободните медии, е изключително гореща тема. На 26 декември бе прият съответния закон. има и изменения, които се разглеждат миналата седмица в парламента на страната и следователно аз ще предложа ново устно изменение възоснова на най-новата информация, която получих от тази сутрин, а именно да се заличи повзоваването на конкретния закон за медиите, да говорим изобщо за медийни закони за да може да бъде актуално това предложение. Ще прочета тези е, текстове насърчаване властите да се приемат мерки е, по отношение на медийния закон в тази насока и приканва е, да продължи диалога и консултациите по медийния закон, защото тези реформи следва да бъдат реализирани, имайки предвид общия подход и подкрепа в цялата държава. Е, това е едно изменение в устен вид, което предлагам. Надявам се, че ще получи подкрепа в нашата комисия. Сега ще прескоча някои аспекти и ще премина по-напред по отношение борбата срещу корупцията и съдебната власт, е, два отделни абзаца се предлагат. Госпожа Маковей прави предложение тук. Приемам всички изменения по отношение на заедостта и социалната сфера – е, за да може да се постигне наистина е, с помощта ни на госпожа Файон и е, колегата на един системен и разумен текст. Сега, що се отнася до моите тревоги относно закона, свързан с прекратяването на бременността и съответно влизането на закона в парламента и консултациите по този въпрос. Аз много внимателно подхождам. Не казвам, че ние подкрепяме една или друга позиция по този изключително деликатен въпрос. Ние просто казваме а, относно този въпрос. Е, имам предвид тук и позицията на НП, така че имаме съгласие относно списъка за гласуване предвид текста на този компромис. Разбира се, ако се приеме моя текст възоснова на това. И е, НП ще могат да гласуват наистина по този въпрос, но Надявам се, че по този начин ще се стигне до крайния компромис и като цяло има редица изменения, които се предлагат по този доклад, някои доста конструктивни. И благодаря на българските колеги, наистина много ви благодаря Както виждате, подкрепил съм и съм включил много от вашите предложения за изменения в моя компромисен текст. Разбира се, имайки предвид между съседските двустранни отношения, надявам се, че в крайна сметка ще можете да ме подкрепите в окончателното гласуване, имайки предвид предложението, което правя. Благодаря. First of all, the list is closed. We have 30... На първо място затваряме списъка за желащи да се изкажат. 13 вече са. И на второ място на всеки по една минута. Господин Кукан, въпреки че не виждам вашето име в моя списък. Господин Кукан. Малко повече от минута и 25 секунди защото а, все пак съм докладчик Сянка. А, председателят се шегува, че и заради дългото име му се отпускат на оратора още 25 секунди. И така, господин председател, аз споменах, че искам да има балансиран доклад, който ще покаже нашата подкрепа и ангажираност с напредъка на държавата, но в същото време трябва да гледаме реалистично на последните развития в економическо-политическо отношение. Според, нас трябва да, според мен трябва да имаме по-градивен подход, да подкрепим хората на Македония за продължителен а, напредък, но също така и да отчетем проблемите, пред които на изправена държавата. Благодаря си, господин Холуит а, докладчика за това, че поддържаше тази линия, но също така и на всички колеги, които предложиха изменения и които правят доклада по а, кон, а, коректен. Според мен не е възможно да избегнем различните гледни точки, когато обсъждаме този доклад, особено с гръцките и българските ни колеги, но също така ще се опитаме да приемем и техните загрижности. Много оцеля, високо ценя положителната атмосфера по време на заседанията по много добър културен начин беше организирано всичко от страна на докладчика призовавам за отваряне на преговорите с Македония и също така призовавам, призовавам гръцкото председателство да използва положителната динамика, за да а, се излезне от а, застоя в а, а, тази тема. Интеграцията на Македония също така ни по мага да видим точно така какви са и границите на разширяването на Европейския съюз в тази област. Също така има и препоръки от парламентарната комисия, проучвателна комисия, диалога между опозицията и управляващата партия. Според мен и двете страни трябва изцяло да се ангажират и да се фокусират върху процесите на интеграция на държавата. Един бърз въпрос към докладчика, тъй като той обясни, но все пак, когато говорим за а, двоезичието, а, означава ли това, че една част от а, населението трябва да научи албански език а, или защото аз съм от Словакия. Ако някой ми каже, трябва да науча унгарски, бих а, а, протестирал много сериозно. Ричард, може би а, би могъл да обясниш. А, все пак, може би има нещо, а, което трябва да кажем по-прецизно в това отношение. Благодаря. Развалихте господин господин Кукан добрия имидж, който а, бяхте изградили с първото си изказване с това а, просрочване на времето госпожа Корнелисен. Аз ще бъда много кратка, отново отлично на докладчика за изключително а, доброто справен с много политически а, чувствителната тема. Четири изменения имаме ние, а, една молба за подкрепа по отношение на изменение 53, където се казва, че се приветства а, компромиса за географското решение от страна на ООН и а, така нататък, да не се поставят под въпрос македонския език, националност и така нататък. Нека да използваме нашия мандат да а, гласуваме а, за това положително и конкретно изявление от наша страна. Надявам се наистина да срещнем подкрепата на мнозинството. Също така искам да попитам как докладчикът смята, че можем да се справим с няколко изменения, предложения за изменения от господин Болянич 1.4.1, 1.4.3, 1.4.7, 1.4.2 също. Също така а, те стават въпрос за управлението на водите, околната среда, енергийната и екологична стратегия, всички тези политики и също така много сериозната заплаха а, от а, изграждане на водни електроцентрали в а, а, природни паркове. Е, искам и се да чуя какво смята господин докладчика по тази тема. Господин Танок има думата. Благодаря много, господин председател. Най-горещи поздравления за моят колега Хавет. Той а, още веднъж много добре се е опитал да се справи с е, един, а, както вече беше казано, от по-чувствителните въпроси. Една държава, която преодолява трудностите по пътя за присъединяването. Моята група винаги силно е а, подкрепяла евроатлантическите а, аспирации на Македония. Ние никога не сме могли да разберем въпроса с името и се надяваме тази пречка да бъде преодоляна. Аз а, е, харесвам е, изменението, което предложи е, Корнелисън. Това ще ни помогне да излезнем от трудната ситуация. Измененията от България за различни неща, които се случат в Македония и много сериозни възражения за компромисно изменение 12 за задължителното двоезичие. Спомням си веднъж, когато пих чай с президента на Македония а, и той казваше, че а, един ден английския ще стане общия език между всички държави в а, Западните Балкани. Ако мисля, че идеята да се а, насила е да се карат хората да а, учат а, езиците на съседите си не води до нищо добро. Много добър пример даде колегата Кукан а, с Словакия, по същия начин може да се разгледа и ситуацията с македонския и албанския в Македония. Мисля, че това е, отива твърде далеч в намесата и една, една а, бъдеща държава членка, не можем да казваме какви а, езици те трябва да преподават или да не преподават на собствената си територия. Ето защо не бих подкрепил изменение 12. Може би е, Ричард а, би могъл да поясни дали точно това има предвид по повод на задължителното изучаване на албански. Благодаря, казва председателят. А, нека също така да кажа простановяването на бременността. Абортът не е нещо, което трябва да обсъждаме. Председателят прекъсва. Прекъсвам ви, защото иначе няма как да се справим с всичките точки на време. Моля ви, придържайте се към една минута. Това току-що беше две минути и половина господин Вуленич. Благодаря, господин председател. Благодарности на докладчика за добронамерения и охватен доклад. Проблемът с Македония и е, разрешаването на този проблем е пример за това как биха могли да се решат проблемите, ако има добронамереност. кой може да помогне на Македония да пресече а, този, да премине по този мост а, върху проблема с името, кой по-добре би могъл да се справи с това, освен Гърция и не е ли сега, по време на гръцкото председателство, най-добрия момент. От друга страна, това е държава, която много усилия е положила и е показала много готовност за реформи а сега се спря именно на тази пречка с името. И какво прави тази държава? Обръща се към миналото. Какво друго би могла да направи? Ако искаме да обърнем а, държавата към а, бъдещето, а, трябва да помогнем и на първо място това трябва да е гръцкото председателство. Взаимоотношенията с а, съседите са изключително важни заради геополитическата ситуация на Македония. Много добре знам къде се намира, от какво е заобиколена и защо би трябвало да има отлични отношения с съседите си. Но Европейския съюз и тази комисия са тук, за да помогнат в това отношение. Благодаря. Моля за извинение, но вече ще ви прекъсвам след една минута, защото иначе няма как да се справим казва председателят. Моля ви, господин Салвакос, бъдете един добър пример в това отношение. Вие сте говорили, вие говорихте най-дълго, отговаря председателят на реплика без микрофон. Благодаря, господин председател. Господин Салавракос говори. Може би ако имаше е, доклад за Фолкландските е, острови, щяха да кажат, е, че е абсурдно Обединеното кралство е, няма право на такава крайна позиция и може би по същия начин изглежда, ако нас ни обвинят за становището ни. Осем различни правителства имаше и само едно настоява на гръцко име. Може би не сте разбрали правилно, че тази държава се управлява от гръцките комунисти, които напуснаха Гърция по време на гражданската война. Сега те искат да си възвърнат Солун отново и да създадат държава, която вече не съществува. Искам да кажа, че е толкова абсурдно за гърците днес това, което се случва, колкото беше за Великобритания войната на Фолконските острови. Това са много интелигентни хора, но въпреки това и тези думи. Аз съм обиден от колегата. Не става въпрос за забавяне на преговорите с Македония, въпреки препоръките на съвета. Все пак обаче имаше много моменти, които могат да подобрят напредък на Македония. Това обаче не означава, че трябва да пренебрегваме проблемите, свързани с злоупотребата с административни ресурси, което включва също така и много широко разпространената корупция. Политическите партии и техните дейности трябва да бъдат по-прозрачни. Също така взаимоотношението между политиците и медиите трябва да спазват принципите на свобода на изразяване и също така трябва да подчертаем въпросите, проблемите, свързани с администрацията на държавата. Все пак обаче доклада за напредъка а, показва, че м, гражданите в Македония са проевропейски настроени. Това трябва да се приветства от европейските институции. Благодаря. Thank you, Richard, thank you very much. Uh... Следващия оратор. Благодаря. Господин Ковачев, благодаря много. Наистина. По отношение на македонците, наистина, може би те много граждани са недоволни от това, че няма напредък по отношение на присъединяването, но напоследък подхода им е доста селективен относно препоръките, които трябва да изпълнят. Е, бих желал да посоча само едно нещо по отношение двустранното споразумение София Скопи, което следва да се подпише. Има две точки. Е, препани камъка. Е, едното от тях не иска да се повтори декларацията България, Македония, 99-та, Конституцията и съответно параграф 49, а на второ място става въпрос за това, че администрацията на господин Груевски не следва препоръките по отношение общото честване и историческия дебат, който се води. Благодаря. Мистер Стиер. Благодаря, господин Стиер. Е главна порука ове резолюция. Благодаря, господин председателю. Основното съобщение, е послание на този резолюция, че Македония трябва максимално бързо да влезе в преговори с Европейския съюз. Ние добре съзнаваме проблема, свързан с името, но това в крайна сметка не е част от европейския дневен ред. Ние е, трябва да използваме възможността си, че сме членове на Европейския съюз, да разрешим двустранни проблеми проблеми, но това не бива да пречи и спирането европейското бъдеще. Е, що се отнася казаното от господин Кохен и е, двоезичието, трябва да кажа, че трябва да бъдем много по-конкретни. Благодаря. Господин Пленкович, благодаря. Поздравявам господин Хауит за доклада. Съгласен съм с казаното от господин Стиер. От наша гледна точка, е, Македония е наш партньор в предпресъединителния процес и ние заедно вървяхме по този път по едно и също време. Е, според нас не трябва да минава повече време е, да се отправят само препоръки, пък да не започнат преговорите. Разбира се, с уважение към гръцкото председателство е, мога да кажа това. 2013 година според нас е, са направени сериозни стъпки и по отношение на нашето присъединяване с присъединяването на Харватия в Европейския съюз бе направено много и сега е времето да кажем, че двустранните е, проблеми не трябва да бъдат част от процеса по присъединяване. Е, необходимо е преговорите да са в ход и тогава да се различават проблемите. Благодаря. Благодаря, господин мисля, че трябва да поздравим господин Холиц за усилията да ни предложи един добър доклад, имайки предвид чувствителността на проблема и забавянето, което наблюдаваме по отношение на предъка на Македония. Намирам за много балансиран неговия подход голяма част от измененията да бъдат включени в компромиси, което е доста конструктивен подход, имайки предвид наистина чувствителността на темата. Бих обърнала внимание на наличието на едно устно изменение към изменение 7 за чието приемане ще настоявам, още повече, че има точно такъв текст, който е поступил с първоначалните изменения, така че се надявам то да бъде подкрепено, тъй като в действителност става въпрос за бъдеща подкрепа на България по отношение на, на Македония. Благодаря. Еми, той ще намери. Кой го знае? Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика и да посоча, че той е предприял много усилия, въпреки че не с всичко от е, направеното от него съм съгласен. Ще се опитам да изложа моето мнение. Искам да подчертая, че няма някакъв основен опит от страна на тази страна или от нейното правителство да се реши въпросът с името. Това не е само чисто формален въпрос. Не, това е принципен въпрос. Ние повече от 60, от 60 години е, вече са изминали от е, Втората световна война и е, трябва да посоча, че е, са отпечатани нови банкноти, нови монети с е, лика на Александър Велики. Има съответно изменение, което е внесено и аз ще внеса изменение, ако до утре то бъде потвърдено. Председателят, тези монети не са валидни повече от 2040 години, госпожа Ембризагич. Ibrizagis. Thank you, Chair. wahrscheinlich in Württemberg. Ibri Sagic. Danke. Even jag har uh, samma uppfattning som uh, Plenković. Да, благодаря ви. И аз е, споделям е, позицията на колегите по отношение на двоязичието. Разбирам какво имате предвид. Е, разбирам, че е, искате хората да учат езиците един на друг, но както и да е. Ние не трябва да ги насилваме да правят това например, Словакия, като че ли е, да направим задължително обучението по е, е, унгарски. Ами това няма как да стане. Разбира се, ние насъчаваме хората да учат различни езици, унгарски, финландски и така нататък. Но в крайна сметка бих желала да промените е, редакцията. После кажете какво имате предвид, когато казвате ултранационализъм. В е, Швеция, ако разглеждам този текст, вероятно, вероятно вероятно ще, веднага ще знае коя партия имате предвид. Една минута за следващото изказване. Благодаря, господин председателю. Това предложение наистина е, точно отразява взаимоотношенията в хода е, на процеса между Европейския съюз и Македония. Е, подкрепяме необходимостта да се води структурен диалог, да има финансово подпомагане и разбира се да се спазват изискванията, които се поставят пред водещите диалога. Необходимо е да се предприемат конкретни мерки, разбира се, по отношение от страната отстраняване на проблемите във връзка и с, разбира се, изборите и с медиите. Както и господин докладчик казва, миналите седмици има конкретни развития, медийният закон е прият и ние очакваме измененията, които ще се предложат към закона и се надяваме, че ще може да се отрази най-важното по отношение постигане високи международни стандарти в областта на медиите, което е много важен аспект от е, напредъка и доклада по напредъка миналата година. Ние продължаваме диалога с правителството и с журналистите с цел насочване на вниманието към сериозни проблеми, които комисията е, е установила, че съществуват. Що се отнася по-нататък променята в законодателството, има постигнато споразумение. Сега тези промени се дискутират в парламента на страната и се надяваме, че по този начин ще се разгледат и много други проблеми и препоръки, които са направени до сега и от комисията. Това е важно и по отношение на изборния процес. Господин Хаует, също прави редица е, препоръки. Съвсем е, накратко искам да кажа, че комисията е, изключително внимание отделя на активното гражданско общество. Изключително важно също така и ролята, която ще се играе в предпристранителния инструмент 2. По отношение на економическите критерии, също много важен аспект, защото знаете, ние ежегодно оценяваме напредъка по отношение развитието към пазарна економика. Благодаря. Докладчика, благодаря. Ще отговоря само на някои въпроси. Ще отговоря на някои от въпросите. Всичко много внимателно ще разгледам. Благодаря на всички. Благодаря за вашите коментари. Сега за двоезличието. Съвсем ясно в уводните си думи казах, че в никакъв случай ние не налагаме нещо. Нека отново да ви прочета записаното в текста подчертава значимостта на а, лансирането, насърчаването на а, двуезичие, особено в общини където има е, конституцион, е, общности, които нямат конституционни права да използват своя род, език. Това е единственото, което е, се предлага. Казано беше и на компромисното заседанието, което дискутирахме компромисните предложения. Тогава никой не възрази. Така че в никакъв случай никой от докладчиците в сянка не прочетаха по този начин нашето предложение разбира се, ако ви тревожи редакцията на текста, ще направя необходимото, например, за да добавя текст, който да каже без налагане със сила или нещо подобно. Ако така мислите, че по-добре ще звучи текста, ще го направя. В никакъв случай не е било намерението да има наложено двоезичие задължително за страната. Това не е реалистично, така че няма как и да се предложи. По отношение на ултранационализма, тази дума, мога да погледна, помисля, тя обхваща наистина ултранационализъм в страна е казано в текста. Нямам конкретно предвид а, е, е, конкретна страна. Говоря по принцип. Господин Вулинеч предложи, аз исках да отразя неговото предложение за изменение, но ако останем на ниво национализъм и използваме думата национализъм, тогава според мен ще отправим наистина един неправилен лош сигнал – защото национализъм може да значи и патриотизъм, което е съвсем приемливо. Но самия факт е, че така е предложена редакцията, мисля, че е ясно, че никого не обвиняваме в тази страна в проява на ултранационализъм. Много е ясен текст. Казва се една страна, страна. Не се говори конкретно за страната. По други въпроси, госпожа Конелисен, 53-то изменение за е, квалификатора географски. Аз е, предишни години съм настоявал в тази насока. Председателя призовава оратора по е, бързо да се изкаже. 163, 167 по тези изменения. А, също така, що се отнася до българските колеги, ако моля да помогнете да стигнем до компромис по въпроси, наистина, които са изключително деликатни, ще ви моля да го направите, за да отразим вашето мнение. Много моля, помислете по тези въпрос. Господин Ковачев, а, наистина заседавам с властите в тази страна и за това позицията ми е такава. За това мога да възприема и казаното по отношение на общо честване на исторически събития. Може би не, не разбрах напълно госпожа Любчева казаното от нея по този въпрос. Благодаря ви и благодаря на всички. Благодаря и за подкрепата. Следващия доклад е за Индонезия. Ана. На първо място благодарности за сътрудничество с, с, с докладчиците, господин Бутиков, Лотсън и другите колеги, господин Шуц и така нататък за техния изключително а, градивен и смислен подход към нашето сътрудничество по отношение на този доклад. Индонезия е изключително важна държава и трябва, както казваме, да ценим взаимоотношението между Европейския съюз и Индонезия като стратегическо такова. Тя е държавата с най-голямо мнозинство мисиомани в света. Демократическа държава е член на Г-20, основава... член основател на Азиатската а, на АСЕАН, играе изключително много важна роля в а, Тихоокеанския азиатски регион и а, Европейския съюз трябва да има по-сериозен ангажимент с Индонезия. Действително има много сериозни економически взаимоотношения. Европейското инвестиране в Индонезия се а, увеличава все повече в последните години, но това не отговаря на нивото на политически взаимоотношения. Оттам това споразумение за партньорство и, и а, взаимодействие е изключително важно. 2009 то е подписано и накрая вече е ратифицирано от всички 27 държави членки. И мисля, че а, вече момента и парламента да даде пълен напред с а, влизането в сила на това споразумение, тъй като то е много важно за потенциала на развитието на нашите взаимоотношения, всички економически, политически аспекти на тези взаимоотношения, в които сме поставени пред общи предизвикателства. Наистина не пренебрегваме важните моменти, свързани с човешките права, които трябва да се подобрят в Индонезия, макар да има напредък в последните години. Все пак виждаме и много э, сериозни э, негативни елементи, а именно важността на ислямските учения в образованието и как това пречи на по плуралистичен подход във всички отношения, но по-конкретно образованието, където има много засилена роля на религията. Разбира се, когато говорим за економическата област, също така говорим и за използването на природните ресурси. Там също има доста сериозни проблеми, например дървесината, горските пожари, незаконните, е, незаконната сеч. всичко това е посока на интересите на Индонезия. Ние говорим и за а, взаимодействието в поморските пътища, но а, също така и а, данъчното облагане, борбата срещу а, данъчните а, убежища, там а, ни могат наистина да се отползват. Няколко аспекта сме отбелязали за правата на хората, правата на жените по-конкретно. Всичко свързано с усилията на фундаменталистските групи да са представени по-засилено в Индонезия и съответните последици за дискриминацията и а, отношението към различни групи, мисиомански групи, като например Ахмедия. Много важен проблем, свързан с човешките права, е видим, свързан с економическата и социална справедливост, във връзка с Папуа. Там има законодателство за автономия, които би трябвало да а, дават възможност а, за а, местното население да се възползват природните ресурси тази седмица нашата комисия по човешки права има заседание в Папуа. А, и се надявам а, наистина да се постигне успех с а, първия председател на Индонез... индонезийския парламент. Той искаше да работи с нас а, с а, много голяма готовност, а именно да се идентифицират какви са проблемите, а, на Индонезия при Папуа и а, също Съединените щати също си сътрудничат с Индонезия по този повод. Може би бихме могли да установим едно общо взаимодействие и смятам, че това споразумение за партньорство отваря а, а, вратите. Знам, че имаме ограничено време, затова още веднъж ще благодаря на докладчиците. Имаме няколко малки въпроса, които трябва да уточним, но ще постигнем съгласие. Мисля, че 18 компромисни изменения сме постигнали, което ще улесни работата на всички. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ана Гомес правилно подчерта няколкото предизвикателства, а, които съществуват за Индонезия в момента. Корупция, а, спазване правата на религиозните младсинства и а, градски, а, гражданските организации и системата на граждански организации. Наистина искам да а, поздравя доклада, тъй като той отчита много важното развитие в Индонезия от 1998 година насам. През последните 15 години Индонезия наистина е постигнал много сериозен напредък в областта на човешките права, демокрацията и върховенството на закона. Успешно разви е, силна економика и е, е, е много сериозна сила в Азия. Тази позиция на Европейския парламент а, много правилно отчита а, това развитие и също така има а, много силно и добре балансирано послание към индонезийското правителство, че ще подпомогнем справянето с оставащите предизвикателства, без да а, гледаме отгоре и а, като подчертаваме необходимостта на съвместната работа за доброто партньорство. Що се отнася до другия въпрос? А, вие сте приели някои от нашите, моите изменения, аз приех някои от вашите изменения, но а, мисля, че а, има възможност да се промени гласуването. Става въпрос за гласуването. Има някои неща, по които нямам нищо против, но ако приемете всички изменения, ще стане един доста обемист доклад и също така ще се получи известен дисбаланс. Така че ми се иска да видите какво е предложил и колегата Лотсън. Може би да се а, скъси като доклад е, и да видим как да се направи последователно. Защото иначе не знам какво може да направим, освен да гласуваме против тези изменения. Господин Бютикафър, благодаря, господин председател. For... Искам да отправя комплименти към госпожа Гомес за изключително добрия, добре балансиран доклад и също така да й благодаря за а, подхода на включване, който тя предприе спрямо предложенията на докладчиците в Сянка и по отношение на измененията. Компромисните изменения. Четири сме предложили. 88. От 88, може би малко под частта, която трябва да имаме, но сме доволни. Доволен съм, че списъкът за гласуване ги приветства. Не искам да а, отделяме твърде много а, време но искам да подчертая един евентуален проблем по отношение на компромис изменение 11, неговата формулировка в момента. Формулировката а, вече е преразглеждана, но сега все още а, остава следното. Чета най-важната част. Red, uh, that the increasingly strong focus on Islamic teachings in the public education system – is perceived as causing the rise of incidents involving sectarian violence. And I... И смятам, че това е проблематична формулировка. Причинява увеличаването на а, инциденти. Смятам, че това е твърде а, силно като заявка, може би би могло да се замени с допринася за. Нека помислим за някакви други думи или фрази, защото иначе се страхувам, че няма да помогнем, а, ще създадем а, излишно а, възражение. Благодаря. Благодаря. Нашия докладчик в Сянка, Греъм, ме помоли да изразя неговата благодарност за доброто сътрудничество с докладчика и с докладчиците в Сянка. Той подчерта, че работата по компромисните изменения е била отлична и много добре концентрирана. Той е, иска също така да подчертае, че повече търговия и инвестиции с Индонезия а, са необходими като процеси и в този дух са и някои от измененията, които сме предложили. Също така а, се подчертава, че трябва да има повече взаимодействие по въпросите свързани с енергетиката и също така да се концентрираме по а, нуждата за по-нататъчни преговори по улесняване на визите. Също така е нужно да се а, а, улеснят а, директните контакти с Erasmus Mundus и различни семинари в Индонезия да се организират, за да може а, хората от двете страни да се сближат повече. И накрая, много важно е да се засили диалога между Европейския съюз и Индонезия по повод на човешките права. В този смисъл господин Греем е предложил някои изменения по този проблем и се надява колегите да могат да ги подкрепят. И освен това той изразява своето желание колегите да подкрепят изменение 52 отново свързано с а, въпроса за Папуа и а, а, помощта от Съединените щати в това отношение. Благодаря. Надявам се, че днес и до утре ще успеем да обобщим и да анализираме тези предложения, които правите вие, включително господин Бутиков, по един много по-позитивен, конструктивен начин. Е, отчитам някои от проблемите, които Рия засегна. Също така и казаното е, от името на господин Уотсън. Те не са включени е, като компромисен текст. Те са в някои случаи на тях има позоваване в текстовете на компромисите. Но не мога, разбира се, да пренебегна приноса на господин Уотсън може би ще можем да редактираме текста по удачен начин, особено тогава, когато според мен има по-деликатни въпроси, свързани с е, облегчаване на визовия режим, например. Е, разбира се, погледа е напред. В този случай гледаме към бъдещето. Тук става дума за началото на обмисляне на преговори, може би с господин Уотсън е, мога да разговарям, за да можем съвместно да предложим една формулировка, която ще бъде по-лесно прията. Позволете да благодаря на всички отново. Господин Уотсън особено е, той е, направи изключително важни предложения в много важни области по отношение взаимоотношенията ни, е, особено в областта на енергетиката. Обичам тази държава, познавам Индонезия добре и зная, че хората там ни обръщат много внимание на нас, на Европейския съюз, на европейската култура има връзки на Индонезия, по-конкретно с Холандия. Така че наистина изумително е как ние в Европа някакси толкова малко знаем за Индонезия, някакси я пренебрегваме. Това е изключително важно да се отрази и рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество следва да се развива на всички нива и да гарантира сътрудничество на всички нива. Благодаря. За съжаление ще трябва да отложим, защото е, времето изтече. Колега Танок, е, ще трябва да видим дали е, този доклад можем да го разгледаме по друг начин, но сега трябва да го отложим поради липса на време. Или може би трябва по-късно да го направим, защото вече колегите са пред вратата и чакат. Благодаря ви, благодаря за вашето разбиране.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 Уважаеми колеги, бих искал най-сърдечно да приветствам с добре дошли външният е, министр е, на Гърция, колегата Венизелос. Е, радвам се, че за първи път ние можем да ви приемем тук в нашата комисия. Радвам се, предварително на добро сътрудничество с гръцкото председателство и с вас лично. Аз имах възможност преди около две седмици да разговарям с вас в Атина и мога да си представя, че имаме достатъчно основания за едно добро сътрудничество. Знам, че вие проявявате готовност към такова сътрудничество е, искам днес да бъдат представени резултатите от съвета по външни работи, като разбира се се очертаят и е, акцентите на гръцкото председателство. Искам да приветствам сред нас и посланика. Господин председател, давам ви думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, депутати от Комисията по външни работи, благодаря ви най-сърдечно за поканата и за възможността, която ми предоставяте да говоря пред вас в Комисията по външни работи. Това е една много значима комисия, пред която имам честа да говоря днес и да изложа приоритетите на градското председателство. Бих е, желал също, ако ми позволите, да ви приветствам от името на върховния представител госпожа Ештър и да е, изложа това, което обсъдихме днес в съвета по външни работи. Ораторът преминава към английски. Съветът беше председателстван от а, госпожа Катрин Аштън, комисаря Фюле, а и а, господин комисаря Пибал са отговорен за развитието и госпожа Георгиева. Комисаря Георгиева, която отговаря за а, хуманитарната помощ. Ние започнахме, като си а, припомнихме а, а, жертвите на атентатите и а, всички членове на нашите мисии, които са загубили живота си. Първата точка на дневния ред беше Южното добросъседство, конфликта в Сирия и регионалните последици, свързани с Ливан и Ирак. началото а, представител подчерта важността на преговорите, специалният пратеник на Обединените нации господин Ибрахим и тя подчерта важността на хуманитарните усилия и сред тях и проведеното в Ковейт на 15 януари събитие. Също така важността на участието на жените, тъй като те трябва да участват в мирния процес и определенето на неговите приоритети. Също така поканата към Иран за участие в Женева, е елемента на несигурност, е, създадено от това и подчертаването на ролята на регионалните заинтересовани страни, подчертаването на факта, че е, преговорите в Женева трябва да имат като основа резултатите от юни 2012 година, по-конкретно важните процеси на преход, необходимостта от различните елементи, споменати от министрите. госпожа Аштън спомена колко са важни тези елементи и за Ирак, и за Ливан, и повишилата се нестабилност и насилие в тези държави и съветът прие заключение по Сирия. Втората точка беше Египет. Госпожа Аштон реагира на резултата на конституционния референдум, проведен на 14 и 15 януари в Египет. Госпожа Аштон каза, че Европейския съюз продължава да подкрепя египетския народ за постигането на целите от а, революцията от януари 2011 година, достоинство, социална справедливост, сигурност, демокрация, човешки права и по-добра економика остават а, цели, които Европейския съюз е, иска Египет да постигне. Конституционалният процес е, дава възможност за политически диалог и демократични избори, добро представен на всички политически гледища в парламента, отчетност на правителството и държавните институции създава сигурност и просперитет за всички тя изрази и загриженост по повод на насилието напоследък, терористичните атаки и неспазването на човешките права. Спазването на човешките права в е, Египет и присъствието на парламентарните избори също беше споменато. Економическите предизвикателства през Егип, пред Египет също бяха повдигнати. На трето място беше мирният мирния процес в Близкия изток. Съветът беше информиран от госпожа Аштън за състоянието на този процес. Тя потвърди, че работата продължава по осъществяването на заключенията на съвета от декември 2013, заключенията на съвета от 2013 декември месец. Там съветът изразява пълната подкрепа на Европейския съюз за продължаващите усилия на страните и Съединените щати за уреждане на израелско-палестинския конфликт. В този смисъл бяха потвърдени готовността и желанието на Европейския съюз да се допринесе за стабилност и по-нататъчни споразумения по отношение на това споразумение за мир. Други държави членки подчертаха ролята на Европейския съюз и по-конкретно Джон Кери, господин Джон Кери от Департамента по външни работи на Съединените щати и инициативата, която има напоследък, която представлява една голяма надежда за траен мир. Европейския съюз ще предложена Израел и на а, бъдещата държава а, в Палестина а, специални условия и улеснена търговия или инвестиции, както и способстване за взаимоотношенията между предприятията. Ще бъде а, предложена и а, допълнителна възможност за двете страни. Следващата точка беше Афганистан. а, и бяха изразени, а, беше изразено съчувствие за всички а, семейства на загиналите а, американски и датски а, колеги а, и а, беше а, заявена ангажираност за м, трайни взаимоотношения сериозно развитие за развитието и подкрепа за президентките и местни избори на 5 април. Европейския съюз ще предостави финансова и техническа помощ, за да се усили, за да се засили процеса на избори също така човешките права в Афганистан, по-конкретно ситуацията на, ситуацията на жените. Съветът също така има и европейска стратегия, всъщност указания за, европейс... за стратегията на Афганистан до края 2016 година и също така важността на двустранното споразумение с Съединените щати за средата за сигурност. По време на обяда а, темата беше а, за взаимоотношенията между Съединените щати и Русия. Освен това се очаква разискването по отношение на стратегическото партньорство с Русия, особено Европейския съюз, е, руско стратегическо партньорство и по отношение източното партньорство, някои проблеми в стокообмена и неизпълнение на поетите ангажименти. Що се отнася от обмена и източното партньорство и напредъка след срещата на върха в Вилнюс? Бе проведена дискусия на ниво съвет и се предвижда следваща през месец февруари. Украина. Решението, което бе взето от Украинския парламент миналия четвъртък, по един ясно недемократически начин и по, един, по много изключително противоречиви въпроси е факт новия тон и позицията на ръководството на Украина по отношение поддържа на протестите, по отношение позицията им за протестите на Майдан крие риск е, за задълбочаване на кризата, а също така и ще, е, е, риск по отношение разширяване разликата между украинските и европейските ценности. Необходимо е много ясно да отправяме и премерваме нашите съобщения и послания. Ще разсъждаме по този въпрос. Иран по отношение доклада на Върховния представител относно изпълнение съвместния план, по който има споразумение Иран Е3 и е С плюс 3. Бе прият план за действие по и съвета прие също така решение относно спиране на някои санкции срещу Иран. Получихме доклада от Международна агенция, в която се казва, че Иран е изпълнил своята част от плана на действие и с партньорите С3 плюс 3 имаме тяхното становище, че приема доклада и в крайна сметка днес след обед се взе решение относно решението и регламента, що се отнася до спирането на мерките и санкциите по четири аспекти свързани с транспортиране на петрохимикали, с нефт, както и някои други аспекти. Що се отнася до Централно-Африканската република? Според заключенията, които са направени, съветът изключително много из... се тревожи относно а, тежкото положение в е, Централно-Африканската република. Операциите, е, които са водени от е, Африка по отношение мисиите, са изключително важен аспект. Военните операции в Централната Африканска република ще допринесе до създаване на сигурна среда е, и пълно разполагане на африкански е, водената от Африка международна мисия за подкрепа на Централно Африканска република. Е, необходимо е в рамките на 6 месеца да се гарантира сигурността на региона. Съветът отчита напълно резолюцията на Европейския Свет и на ООН, особено по отношение на мисията МИСКА във връзка с стабилизиране на държавата. Европейският съюз ще допринесе за защита на населението, което е изложено на най-голям риск. Европейския съюз подпомага под пристигането на хуманитарната помощ в страната. Това са половината от населението на страната и е, следвайки решението на, е, решението на срещата на върха 19 и 20 декември, е, ще се извърши и подкрепа на мисията IFSC Централна Африканска република. Що се отнася до стабилизирането и приноса на миска, тя е насочена към подобряване стабилизирането на страната. Европейския съюз мобилизира 50 милиона евро от инструмента за африкански мир на Европейския съюз, за да може да подкрепи мисията. А пред, предшественика Мико пак се получил 55 милиона. Европейския съюз дава хуманитарна помощ на населението от 4,6 милиона, от които 2 милиона са а, нуждаещи се. А, а беше изпратен също така и хуманитарна помощ през декември, специален въздушен мощ, за да може да се изпратят страните. По-нататък Южен Судан. След избухването на кризата през декември, Европейския съюз призова за спиране на огъня е, и е, призова за преговори с цел разрешаване по мирен път на проблема. Ние отстояваме е, опитите за медиация на Междуправителствения орган за развитие. Това е моята презентация относно а, съвета външна работа. Και τώρα να συνεχίσω στα ελληνικά την παρουσίαση. Позволете сега да продължа на гръцки език относно приоритетите на гръцкото председателство. Είχαμε την ευκαιρία Имахме възможност по време на нашите срещи с Президиума, с Бюрото на Европейския парламент, също така и с председателите на комисии на Европейския парламент, а и по времето на посещението на господин Брок в Атина, аналитично да очертаем различните политически приоритети на гръцкото председателство. Тези приоритети са присъщи на всички европейски общества, защото всички европейски граждани в момента се занимават с въпроса как да се излезе от кризата, как да се води борба с безработицата. Важни са въпросите свързани с младежката безработица и с младеща като цяло, европейският модел е, и неговото бъдеще. Укрепването на економическото управление в Европейския съюз и в еврозоната са също важни теми. Именно е, поради факта, че в момента се е, създава Банковият съюз. Това е от интерес на страните, които се намират по външните граници на Европейския съюз. Става дума за надзор върху границите, овладяване на мигрантските посоки и разпределяне на задачите между бреговата охрана, граничната охрана и така нататък. Това са трите основни приоритета на гръцкото председателство, които проистичат от е, съответните позиции на съвета. Четвъртият приоритет е е от хоризонтален характер, е, та е свързан с морската политика. Тук започваме с рибарството, околната среда, след това възобновяемите енергии и накрая става дума за морското право и защитата на морските региони. Като приоритет на гръцкото председателство искам да посоча и разширяването най-вече по отношение на включването на страните от Западните Балкани. Това е въпрос, който ще продължи да се обсъжда. Разширяване на Европейския съюз и евроатлантическото измерение, европейската перспектива на Западните Балкани, както си спомняте, през 2003 година беше приоритет на последното гръцко председателство. Ние се концентрирахме върху разширяването и през 1994 година година. Тогава се проведе среща на върха в Корфу и тогава Европейският съюз имаше 15 страни членки. През 2003 година предстоеше присъединяването на 10 нови държави и членки с подписването на договора от Атина. И точно тук се открива перспективата на Западните Балкани. Това е всъщност един от приоритетите на последното гръцко председателство. Този приоритет беше възприят от съвета и стана част от текущата европейска политика. Но не се спазва предложението на градското председател, защото нашето задължение е да изпълним предложенията на съвета след подготовката, която беше направена на Общия съвет. Многократните усилия отразяват факта, че утре ще се състои правителствената конференция по въпроса за Сърбия. За нас това е много важно. Е, много важно не само за европейската перспектива на Сърбия, но и за европейската перспектива на Косово и съответните предложения от декември миналата година и е, развитието във всички други държави от Западните Балкани. Албания, например, нашата позиция беше вече изразена. Аз казах, че ние желаем там да се даде статус на страна кандидатка, т.е. на Албания да се даде такъв статут. Трябва да се спомене и Черна гора. Разбира се, има някои трудности, свързани с Босна и Херцеговина и е, трябва да бъдат изпълнени някои условия от е, бивша Европа Югославска република Македония, за да може тя да се присъедини към Европейския съюз. Искам по чисто исторически причини да припомня, че 2003 година темата за присъединяването на Харватия не се разглеждаше, а днес Харватия вече е член на Европейския съюз. През следващите месеци ние знаем какви възможности съществуват за сътрудничество с Европейския парламент. Те са ограничени предвид предстоящите избори, но все пак имаме възможност да започнем политически инициативи във връзка с бъдещето на Европа. Тази толкова важна дискусия и една от най-важните точки в тази дискусия, разбира се, е темата свързана с разширяването. Ние трябва да подходим динамично към разширяването и е, там, където е възможно, да, преговорите за присъединяване да се водят така, че да се постигнат пластически резултати, а да не само да се говорят големи думи. Задълженията на съответните страни към ценностите на Европейския съюз и съответните процедури за разширяване трябва да бъдат посочени тук. Това е и основата. Всяка е, отделна страна е,

предприема специфични мерки за присъединяване. Разбира се, те са включени в една обща предприсъединителна рамка. Позволете ми да кажа нещо за Турция, защото утре в Брюксел ще дойде турският министр-председател и ще се срещне с представители на Европейския съюз. Радваме се, че се открива глава 22 е, за регионалните въпроси в предприсъединителните преговори. Вие знаете, че това е 24-та глава от 2005 година, от когато започнаха преговорите за присъединяване. Очевидно е, че всичко зависи в момента от основните критерии за присъединяване, но за Турция естествено е от много голямо значение как ще бъде преодоляна настоящата е, институционална криза предвид европейските ценности. Искам да посоча, че развитието в Кипър и позицията на Турция по отношение на кипърския въпрос при спазване на критерии от Копенхаген ще е естествено една точка или по-скоро една от точките, е, която е, ще е, бъде винаги много важна в процеса на присъединяване преброяване в Турция. Не трябва да забравяме, че Турция продължава да не признава е, Кипър и е, е, по-точно Кипърската република, Гръцката Кипърска република. Е, има много глави, в които напредъкът зависи от теми, които не са толкова свързани с въпросите, които засегнат. Например, политическа просвета, тук може да се отбележи напредък, е, в смисъл, че винаги трябва да се осигурява динамика по отношение на преговорите за присъединяване с Турция една стабилна в институционално отношение Турция за нас винаги е била приоритет. Искам да посоча за пълнота, че естествено ние приемаме позицията по отношение на Исландия за спиране на преговорите. Ние продължаваме да проявяваме готовност да преговаряме с Исландия във връзка с Шенген и Европейското економическо пространство. Позволете ми сега да приключа, защото е, има още много теми, които могат да бъдат дискутирани и ние бихме е, могли да. Е, предвидим повече време за дискусия, вместо аз да държа тук монолог. Благодаря ви. Благодаря, господин заместник министър-председател, вие допуснахте голяма грешка, защото мотивирахте много от тук присъстващите да вземат думата. Виждам, че има 18 желаящи да се изкажат. Много ви моля да бъдете кратки, ограничете се до минута и половина, за да може да получите отговор на вашите въпроси. И искам да кажа, че е, при решението на съвета по отношение на Украина трябва ясно да покажем, че сме в е, трудната ситуация е, да установим, че цялата политика за добросъседство в момента изпитва трудности. Очевидно, защото тази политика е, може би не е била в състояние да е, стане основа за една добра политика по отношение на Русия. Аз мисля, че е, липсва и достатъчна готовност от редица държави и членки на Европейския съюз. Председателят на съвета, генералният секретар, би трябвало да се вземат с тези въпроси и да покажа, че имаме обща позиция е, защото е, тези въпроси в бъдеще е, трябва да намерят много голямо значение. не трябва да ме схващате като враг на Русия. Не. аз мисля, че трябва генерално да се подходи към тези въпроси. Второ, при посещението ми в Атина стана ясно, че по отношение на средиземноморската политика и по-специално политиката в Западното Средиземноморие, много от нещата не ги взимаме на сериозно. И, например, има някои нерешени проблеми в морското право, които създават напрежение. И когато видя, например, как газовите запаси в източното Средиземноморие във връзка с Турция, Ливан и други страни играят роля и ако не се вземе решение по тези въпроси, ще загубим много средства, ще загубим и енергийната сигурност и ще създадем ново напрежение. И, е, например, мога да кажа, че сега в е, Ливан е, се води дискусия от Хизбола как могат да бъдат дефинирани на ново морските граници и това ще има практически последици. Така че аз бих предложил в рамките на това, което можем да направим преди изборите, да обърнем особено внимание точно на този въпрос в нашата комисия, след като и председателството ще се занимае с тези въпроси въпроси. Може би точно тук трябва да се поставят акцентите. Господин Салафранк. Господин председател, господин е, заместник министър-председател, искам да ви приветствам със сърдечно добре дошли и да ви пожелая всичко най-добро за бъдещото председателство на съвета. Надявам се, че след това, което беше казано миналата седмица на пленарното заседание, ще бъде изпълнено по отношение на осъждането на е, криминалните е, престъпления в Кабул, е, криминалните атаки, 15 е, души е, загубиха живота си и след като е, се говори тук за сигурност, искам да попитам това споразумение САЩ-Афганистан и споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Искам да ви попитам това ще се приключи ли по време на вашето председателство, защото конференцията Женева 2 започва в среда. Какви перспективи виждате по отношение на а, това, което а, съветът е включил в своите заключения а, примирие, хуманитарни въпроси, освобождаване на задържаните. Може би е, няколко думи в тази връзка и още нещо. Стана дума за Украина. Приемането на закона от Радата показа много ясно, каква е разликата, каква е пропаста между тази страна и Европейския съюз. Следващата седмица в там ще отиде една адхок делегация на парламента и аз искам да чуя какви предложения ще е, представите там от името на институцията. И последно, аз е, е, благодаря за това, че следващата парламентарна асамблея ще бъде в Атина. Господин заместник министър председател най-добри пожелания за вашето председателство. От обща интерес е наистина с търпение чакаме развитието на вашето председателство, макар да ни се случва, струва, че света около нас едва ли не се разпада, все пак това има връзка с нашите вътрешни отношения. Искам да ви задам един такъв въпрос. Вие току-що споменахте за загрежността си по отношение на интегрираната морска политика. Как визията ви в това отношение съвпада с решението на Обединените нации за разрушаването на и унищожаването на химическите оръжия от Сирия в областта на изток открита между Италия и а, Малта. А, това а, как се вписва във вашата визия за а, интегрирана морска политика. По отношение на Сирия, аз съм от хората, които а, виждат а, и паралелната война между а, Иран, Саудитска а, Арабия и други и всъщност моста към Ирак, освен вътрешните проблеми какво трябва да направи Европейския съюз за тези процеси на допълнителен разпад във връзка и с Ирак. На следващо място, какво сте казали на премиер Ердоган по отношение на мерките във връзка с съдебната система и изобщо липса на разделение на правомощията. Това може би дърпа назад Турция по отношение на критериите от Копенхаген. И накрая, какво ще кажете за решението взето днес за Централната Африканска република, да не би да чакаме да се случи геноцида? Благодаря господин министър-председател. Добре дошъл. Вие доста въпроси отворихте и моето впечатление е, че съвет е включил много теми в дневния си ред. По-добре да има ограничен брой реални въпроси и теми, защото иначе се размиват картините и също така и намалява вероятно ефикасността на Европейския съюз на международния а, план. Така че бих се съсредоточил само в един въпрос. В Европа има един нов а, феномен, а, нещо като страх от тройката. Като че ли тройка е синоним на всичко лошо, неприемливо за, за всички държави, особено тези, които имат проблеми. Опита на тройката в Гърция дори допринесе за повишаването на евроскептицизма навсякъде в Европейския съюз. И ние сме изправени пред европейски избори тази година. Как бихте определили вие, господин министър-председател, това, което е а, проблема, заместник министър-председател, само в няколко а, думи какъв беше проблема на тройката в Гърция, така че ние да можем да го обясним и на нашия електорат. И вторият ми въпрос а, е за бившата е, Югославска република Македония. Смятам, че вие, Гърция, имате шанс, имате възможност като председател на Европейския съюз да направите стъпка напред, да се опитате да поправите проблема. Има много обсъждания в тази област, но смятам, че вие може да направите много сериозен принос. Благодаря ви много. Благодаря много. Гърция, както вече беше казано, Гърция поема председателството в един много интересен период, в който виждаме едни необичайни алианси и различни процеси, и по-конкретно между Иран и Саудитска Арабия. Смятам, че сближаването между Европейския съюз, както и отношенията Съединени щати и Иран ще бъдат важни за това развитие, особено по отношение на решенията за иранската а, атомна програма. Мисля, че председателството наистина играе много важна роля. Има стратегия по отношение на Иран. Европейския парламент също ще работи по нея. В следващите седмици човешки права, регионална сигурност, трафик на наркотици са елементи от нея, така че да се намалят напреженията в региона. Трябва да кажа, че делегацията в Иран от страна на Европейския парламент посети Иран преди коледа и получихме много сериозна помощ от гръцкото посолство, за което искам да ви благодаря. На второ място един въпрос за Украина. Резолюцията на съвета казва, че ние сме загрижени за ситуацията в Украина. Смятам, че сме повече от загрижени, поне в групата на зелените. трябва да има по-сериозни връзки с източноевропейските съседи, по-сериозни връзки и разбиране за тяхното общество, по-близки взаимоотношения с украинския народ. Благодаря, господин председател. Добре дошъл и поздрави от ЕКАРЕ, групата на ЕКАРЕ за гръцкото председателство. Нещо, което ме шокира е начина по който този пакет законодателство се прокарва санкции за неправителствените организации, ограничаване на правото на изразяване. Не можем да приемаме, че това е обичайна ситуация в Украина. Ако имаме репресии в момента, трябва да се помисли за санкции от типа на тези за Беларус и за Киев, така че да не се толерира подобно мислене и действие. А, приветствам и мисията а, към, в Централната Африканска република. По отношение на Сирия а, също се надявам да се по стигне напредък с помощта на Русия, но също така и нашите съюзници в залива, така че да се изолират а, а, организациите от типа на Алкайда. На първо място Египет, много а, добър процент, 98 за а, новата конституция, но това как ще допренесе за стабилизирането на Египет от страна на Европейския съюз, економически просперитет, но също така и разширяване на демократичните принципи и въпроса за младсинствата. И друг въпрос господин заместник министър-председател Кипър. Знам, че вие сте имали роля а, там, но и Гърция, и Турция а, имат своите позиции. Надявате ли се за на, на напредък в това отношение, господин заместник министър-председател, по време на гръцкото председателство? Решението на заседанието на съвета по отбрана през декември е, показва съвсем ясно, че стратегията в Европейския съюз е насочена срещу народите. Става дума за намеса в е, демократичния ред на Централна Африка е, ние осъждаме това съвсем ясно. Европейския съюз иска да стане още по-ефективен като е, пазител на реда в света. Това е голяма капиталистическа криза, в която се намираме и проблемът става още по-голям, като се има предвид, че Европейския съюз е, иска да упражни своето влияние заедно с други сили и тук иска да контролира морските пътища и изобщо транспорта, с тази цел Европейския съюз се занимава много активно и то на хиляди е, километри от европейската територия. Ние е, обръщаме поглед към моретата все повече и искам да критикувам решението от декември на отбранителната индустрия. Там, например, в гръцката система за отбрана се вземат съответни мерки, свързани с морския флот и с съответните инвестиции. Благодаря. Съгласни ли сте да ограничите изказванията си до една минута, така че да можем да влезем в времето. Мариет. Благодаря, господин председател. Искам да пожелая на господин Венизело и на президента успех е, по време на гръцкото председателство. Искам обаче да се спра по-подробно на един въпрос – връзките с Русия. Въпросът ми е следния. Как е, се подготвя тази среща на 28 този месец? Какви надежди се свързват с нея? Вие самият се позовахте на тази среща. Как външната политика на Европейския съюз ще се прояви в отношенията с Русия, с Украина? И не винаги се постигат резултатите, които желаем, когато става дума за политиката на съседство. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам с добре дошъл господин Бенезалос и да му пожелая всичко най-добро за гръцкото председателство. Много интересно беше за мен да изслушам приоритетите и отделните теми на гръцкото председателство. Искам да се спра на въпроса с Палестина. Тук се намираме в решителен момент. Преди няколко дни беше съобщено нещо, а именно, че в източен Иерусалим и по западния бряг са изградени много нови селища. Как ще реагирате на това и оптимист ли сте по отношение на кипърския въпрос? Благодаря ви. Това Следващият оратор. Благодаря, господин министър. Във връзка с Украина бяха казани вече някои неща, които се случиха там през последните дни и си задавам въпроса дали господин Янукович ще бъде е, впечат. Цитирам на английски. Бихте ли се съгласили с мен в твърдението ми, че единственото е, нещо, което е, проличава там, че ние, заедно с всички държави членки, е, трябва да проверим къде тези структури са вложили парите си в Европейския съюз. Много факти станаха известни, свързани с лица и фирми. Вие готови ли сте да поемете координираща функция, за да могат компетентните органи в държавите членки да докладват какви проучвания са правени там? Има пряка връзка между размера на международните задължения на страната и е, сумата, която е, е внесена в чужбина през последните години от е, тази структура. Мисля, че това заслужава да бъде обект на контрол. Благодаря. Благодаря. Господин заместник министр, добре дошъл в Европейския парламент. Горещо желая успех на гръцкото председателство. Мисля, че така ще се укрепи е, европейската позиция по международните въпроси. Разгледахте различни аспекти относно именно добавяне на полза е, към този процес. Имам въпрос в тази връзка към вас, господин министр. Сигурността 2008 е, година бе проблем, който вече е, сериозно се разглежда предвид на новите предизвикателства. А, това означава ли, че просто стратегиите за сигурност не са се адаптирани? По време на 6 месеца е, гръцко председателство, планирате ли да реализирате напредък при създаването на Европа? стратегия за европейска а, морска сигурност. Така че да може да се добави изключително много към сега съществуващите а, процеси и да се промени драматично обстановката. Е, имаше до сега опити да се създаде програма срещу пиратството. Какво мислите вие по този въпрос? Как мислите? Ще можете ли и какво ще постигнете в хода на председателството ви? Благодаря. Дякую <clears throat> bardzo, пани przewodniczący. Пани e, ministrze, я ще така chcę do... Лисек. Господин Лисек, благодаря много. Присъединявам се към е, казаното на председателя Брок, а именно, че Афганистан и Сирия са много важни теми, защото са свързани със световния мир. Но мисля, че е разочароващо, че е, съвета външни работи отделил толкова много време, а пък обръща толкова малко внимание на това, което се случва в Европа. Ние трябва да подредим и нашия дом преди да се обърнем към целия свят. И тук имам предвид източното партньорство, руската политика към тези държави. Не мислите ли, че трябва да се проведе заседание на съвета по външни работи, изцяло посветено на проблемите, свързани с източното партньорство и Европейския съюз. И Русия в това число. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин заместник министър-председател, външно-политическия план на Европейския съюз е много е, наситен програмата е много наситена и въпреки това си задавам въпроса дали, за да имаме по-ясни приоритети, не трябва да отстъпим една крачка назад. В Франкфуртер Алгемайне имаше преди няколко дни един коментар за развитието на трансатлантическите отношения. Приключва с изречението «Ние се отчуждаваме един от друг» и аз наистина мисля, че тези отношения се намират в растяща криза. И сега, когато е, чухме, е, че президентът Обама вероятно през март ще дойде в Европа, това сред целите на вашето председателство ли е? Поставяте ли си за цел да проследите непрекъснато увеличаващо се напрежение в източноазиатския регион или Европа трябва да се концентрира само върху съседите си и да не се занимава с глобални въпроси? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Господин Шонтис, благодаря. Е, искам да ви приветствам със сърдечно добре дошъл, господин заместник министър-председател. Е, вие говорихте е, по много теми. Аз имам един въпрос към вас. Може би някои от нещата не са станали ясни от вашето изложение за мен. Първият ми въпрос е свързан с Сирия. По време на преговорите, дали всички политически лица ще бъдат взети предвид? Например, кюрдите, които там представляват висок процент, те имат и свое представителство. След това, дали ще се вземе предвид факта, по-скоро фактите в тази връзка и след това дали ще има приоритет на гръцкото председателство във връзка с миграцията. Дъблин 2 беше подписана по време на последното гръцко председателство. Сега имаме Дъблин 3 е, и за това, е, господин заместник министър-председател, въпросът ми е дали гръцкото правителство при Дъблин 3 е предвидело съответни мерки и струва ми се, че е, не, защото не е направено нищо във връзка с основната част от Дъблин 2. Следващия оратор. И, е, благодаря. Вие споменахте само няколко думи по въпроса свързан с Кипър, а сега според мен има една добра възможност, която може да се превърне в исторически момент в хода на вашето председателство. Ако но ако можете да разрешите е, проблема, свързан с обединението. После по Турция, въпроса с Турция. Е, разделението на властите. Вие споменахте тези въпроси. Давате ли също съвет на Турция да си сътрудничат с европейските институции, така че да, не, е, да няма забавяне? По отношение на Украина, мисля, че е необходимо не само доклади, а нужно е и действие от страна на Европейския съюз. Eh, ja, dank u wel. Eh, ik wil mij eh, vooral aansluiten bij de vorige spreker. благодаря. Е, както и предишния оратор е, и аз ще се спра на темата, свързана с Украина. Ние сме много повече от загрижени. Ние виждаме как тази държава се отдалечава от демокрацията и европейските ценности. А, ние толкова дълго време работим по споразумението за асоцииране с страната и голяма част от е, населението и вижда именно това като е един позитивен шанс за развитие на страната. Какво можем да направим? Ние трябва да предложим нещо повече на хората, а не просто да изразяваме нашата загриженост. Какво можем да направим? Какви мерки може да предприеме Европейския съюз по отношение на начина по който господин Янукович върви по пътя към създаването на диктатура и се отдалечава от европейските ценности? Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πετύχει η Προεδρία και για την Ελλάδα και για την... Господин министър, имам няколко въпроса към вас. Европейският парламент критикува начина по който се водят преговорите с САЩ. Какво ще направите по този въпрос в съвета? Сноудън отвори очите ни за това масово наблюдение, но той беше наказан. И по този начин се отправи а, грешно послание към онези, които разкриват начина по който а, тайните служби прекрачват границите ще дадете ли право на убежище на Сноудън в Европейския съюз? 2000 и четвърта година. Сега вече трябва да гледаме периода след Киото, до 2030 година. Трябва да разгледаме какви са целите ни. По отношение на химическите оръжия и Сирия, съветът ще установи ли какво точно се случва там, защото гражданите са много разтревожени, а дори и ние в парламента нямаме информация по този въпрос. Председателя, господин заместник председател, вие имате думата. Епитрепте му на σας ευχαριστήσω για τις Много благодаря. Благодаря за всички добри пожелания, които отправихте към гръцкото председателство. Искаме да постигнем нашите заложени приоритети и нашите институционални цели. Благодаря ви за изключително конструктивния подход, за вашите коментари, за въпросите. Голямо удоволствие е за мен, че разполагахме с тази възможност да обменим мнения по тази тема и във връзка с съвета външни работи. Аз е, много подробно ви запознах с доклада относно е, съвета. Аз представлявам е, госпожа Аштен върховния представител и за това трябваше да прочета текста на английски язик, за да не допусна различно тълкование на текста, който тя ми е предоставила. Но много по-кратко се изказах относно гръцките приоритети, защото напълно добре съзнавам какви са ограниченията на председателството. Това е петото председателство на Гърция, откакто тя се присъедини към а, Европейската общност 1991 година. Лично аз бях изключително а, щастлив, че съм министър и бях министър по време на две от тези председателства. Знае, че това е една много трудна задача и задачата сега хич не е по-лесна, но трябва да се работи съвместно с съвета, с Европейския парламент и с Еврогрупата за да може да се постигне засилено сътрудничество. Трябва да отчетем всички деликатни аспекти по отношение на всички държави членки. Тук не става въпрос за междуинституционално, но а, и за а, междуправителствен подход, когато говорим за сигурност, отбрана и външна, външни работи. Аз е, е, се опитах да ви запозная с становището и позицията на гръцкото правителство и външно министерство. Сега, по въпросите, по Украина. Наистина, това е голяма тревога за нас и е, темата присъства на всички заседания на съвета външни работи през последните месеци. Всеки месец Дневният ни ред е изключително обемен. Дискутираме Украина, Сирия, Египет. Това са постоянни точки от дневния ни ред. По Украина. Проблемът свързан с това, дали те ще се присъединят към Европа или към Русия, ще, ще тръгнат с Русия, е един отворен въпрос. В Вилнюс, те тогава а, не говориха за това дали решават към Европейски съюз или се връщат към Русия. Тогава въпросът беше свързан с това дали ще се обърнат към Международния валутен фонд или ще потърсят помощ от другаде. Президент Путин сам реши всъщност да изкупи е, техен дълг и да ги спаси от економически срив като по този начин ги предпази от влизане в взаимоотношения с европейски финансови институции. Да, разбира се, ние трябва да приложим решенията, които взехме в Вилнюст. Няма съмнение по този въпрос и на един от следващите срещи на а, върха ще организираме работата си в рамките и на, на съвета външни работи. Ще разгледаме проблемите свързани с източните партньори и с източното партньорство ще разгледаме и стратегическото, стратегическите ни взаимоотношения с Русия. 28 януари е датата, на която ще обсъждаме тези въпроси. Но трябва съвсем честно да заявим това. Можем ли да продължаваме да поддържаме сегашния си политически подход или трябва да започнем да отчитаме реалността, която се развива пред очите ни? Тя е разрушителна за нас, наистина ако погледнем източните партньори, е, трябва да имаме предвид как ще можем да е, адаптираме партньорското ни споразумение с Русия. И в този контекст, разбира се, е, ще има последствия за всичките ни стратегии с източното партньорство, не само с Украина, с Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан. Така че така стоят нещата по-настоящем. Днес е, на работния обяд, а също така и през декември, е, говорихме по тези въпроси, говорихме и слушахме и господин Лавров тогава. И нашата стратегия по отношение на Русия е такава, че по нея няма единогласие. Позицията на Европа е, е, е, е второстепенна. На първо място стои националната позиция на държавите членки по отношение взаимоотношенията с Русия. И на практика се приема например, и много от аспектите, свързани с политиката с САЩ. По този начин имаме много инициативи, свързани с Сирия и с Иран, които се развиват по такъв начин. По проблемите, свързани с правата на човека. Пропуснахме да кажем, че и Украина и Русия са членове на съвета на Европа вече редица години наред. И е, Европейския съюз и съвета външни работи не можем да имаме политика, която е да е насочена срещу съвета на Европа по отношение върховенството на закона и човешките права. По е, въпросите свързани с енергийната политика и руските инвестиции в Европа. Както и присъствието на Европа в Русия. Всичко това се развива на двустранно ниво. ще има нова позиция, но тя няма да е в името на Европейския съюз. Напълно разбираме, всичко тръгва от нас. Ние трябва да обединим помежду си нашите сили. Ние, трябва да изясним взаимоотношенията Европа-Русия, за да можем да спасим политиката с източното партньорство. Нека да ви дам пример. Ние изпитваме голям натиск в името на единия пазар и конкуренцията. В Гърция е, изключително голям натиск се оказва по отношение на програмата за приватизация в енергийния сектор. Има европейска политика в областта на конкурентоспособността в енергийния сектор. Но е необходимо да се е, договаря цената на природния газ с Газпром разликата в цената между, например, цената, която се плаща Гърция или в Германия за природен газ, има въздействие и върху това колко ще платят малките и средни предприятия в тези държави. Така че свидетели сме на сериозен проблем, който е свързан с изправането на нашата економика на крака. И това не е общ абстрактен въпрос, свързан с геополитиката. Това е въпрос, който засяга всички домакинства, всички политики в нашите държави. Това е един от големите въпроси, свързани с Украина и Русия. Това не е проблем, който можем ние да разрешим. Постоянният съвет е, следва да се изкаже по този въпрос, но разбира се, предстоят ни срещи на върха, заседания които трябва да подчертаваме значението на нашите взаимоотношения с Русия. А и те би трябвало да изразят значението на взаимоотношенията и с Америка. Виждате πρωτίστως епитропи, ала αλλά και εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συζήτηση για το TTI. И ние мислим, че разговорите, които се водят по отношение на въпросът свързан с проследяване на различните постъпления, свързани с с незаконен происход е въпрос, който е изключително важен. Сега, по отношение на един друг проблем – в Сирия. Поканата на, в, на Иран да участва в Женева бе поставен на въпрос дали ще се създаде проблем по този начин или ще се доведе до една, една възможност за отказ. Просто не знаем ще участват ли на заседанието или не. Трябва да направим нужното, така че процедурата да не попадне под заплаха. Евро... Може би остават впечатление, че Европейски съюз е, не е съгласен с е, позицията на ООН. Е, всъщност те са домакини, институционални домакини на това заседание, на тази среща. И ние не можем да си позволим отсъствие. Те трябва да дойдат защото е необходимо да има минимален брой участници в срещата. Всички заинтересовани страни следва да участват, всички религиозни групи да бъдат представени. Но ще, вероятно ще видим само част от представители на опозицията но те всъщност участват в зоната на войната. Оттам обаче трябва да започнем. От тази опозиция трябва да направим нужното. Трябва да защитим принципа на тристранните ни взаимоотношения ООН, САЩ, Европейски съюз. Трябва да защитим нашите взаимоотношения с Русия, без които цялата процедура нямаше изобщо да, да е започнала. Не бива да забравяме нашите а, ангажименти към Женева 2 и сега да преминем към Женева 3. Сега, унищожението на химичните, химическите оръжия. Това не е въпрос, който е от компетентността на съвета. Това е една операция, която се извършва от съответно компетентната международна организация под егидата на ООН. и Имайки предвид националния суверенитет на държавите, които участваха, трябва да подчертая, че това е от изключително голямо значение. Норвегия не е, уча... не е член на ЕС, но те участваха. Италия предостави пристанище в Калабрия. Те се специализират именно в преноса на опасни вещества. САЩ предоставиха морските съдове. А ние, като държава, не искахме е, тази операция да се извърши в Средиземноморието, искахме да се извърши в Атлантическия океан е, и е, португалското правителство искахме да предостави възможност едно пристанище в Азорските острови да бъде използвано. Но водихме дискусии с други правителства, особено с Германия. И разбираме, че няма да се изхвърли никакъв материал, никакви вещества няма да попаднат в морето. Всичко ще бъде прехвърлено на суша в Германия, след което ще бъдат унищожени в специализирани лаборатории но няма да се изхвърля никакъв отпадък в морето. Госпожа Банина и Международната организация и съответно комисията, която отговаря за тази процедура, са се обърнали от, към госпожа Аштен – с цел изискване на гаранция, че няма да има никакъв риск за Средиземноморието и околната среда и получихме гаранциите на ООН и организацията, която отговаря за унищожението на химическите е, оръжия. Сега, Египет. Всеки път разговаряме за Египет, когато заседаваме. Това е винаги точка в нашия дневен ред – Изключително важно е те да имат своя нова конституция. Сътрудничеството е от изключително голямо значение. И трябва да настояваме за осъществяване на а, интегриране на всичките процеси, така че да се включат всички политически сили в Египет в хода на тази подготовка. Съвета своите заключения по отношение на Египет е, е изразявал в позицията си относно промените, които се случват действителност. Ние ги потикваме да изпълнят е, пътната карта, която е предоставена на преходното правителство, за да се върне държавата към нормалния си начин на живот. По Афганистан. Да, голямо значение отдаваме на подписването на споразумението между САЩ и Афганистан. Но мисля, че онова, което следва да бъде дискутирано, следва да се извърши в НАТО и ISAF. мисля, че всъщност една трета от държавите са представени на този форум. По отношение на диалога за мирния процес в Близкия изток. Това е отличен момент във времето, несъмнено, за взимане на важни решения. В Палестина – имайки предвид е, различните е, процеси, които текат между Израел и в израелски сили в е, чужбина, мисля, че момента трябва да се използва. Правят се усилия от господин Кери и а, трябва да се използва а, именно момента има определени нарушения, за които знаем, но тези нарушения не би трябвало да водят до прекъсване или спиране на диалога. Трябва да преминем е, към разисквания по същество. Европейския съюз винаги подчертава своята готовност да помогне и в економически аспект, но това изисква е, диалога да бъде в ход и да се постигне политическо споразумение. Както всички знаем, това е изключително трудно. По изключително горещата тема, свързана с Централно-Африканската република, съветът взе решение да не задейства а, групи за действие в европейски, европейски групи за действие, защото Хиляда и сто всъщност от а, е, а, е, е, войниците са гърци от а, целия брой. Така че в момента се счита, че не е необходимо да се въвличат и други части. Ние ще възпитаме предприемем операции в рамките на общата си политика за сигурност и политика за външна дейност. Ние си сътрудничам тясно с френското правителство в контекста на подготовката на екипите, които ще бъдат изпратени там. Ние бихме желали да бъдат обучени в Ларса, където има сериозен капацитет за обучение. И това решение бе взето днес. Но подчертавам, че няма да има гръцки части в мисията. Защото не бе изискано подобно нещо от съответните органи по отношение на Ливан. Искаме да видим правителство, което се формира там. Обсъдихме това с колегите в съвета по външни работи, както и в Декемврийския съвет и с госпожа Аштън. Ливан е жертва на обстоятелствата, винаги е бил и в момента има вълни от сирийски бежанци там. И ситуацията в Ливан е доста изключителна. Из, а, има постоянен проблем, а, свързан с Ирак. и елемент свързан с институционалната роля в това отношение. Има споразумение за присъединяване, за взаимодействие, свързано и с Ирак и като заместник министър-председател, бих казал, че с напрежението, което съществува и а, насилието, което виждаме в Ирак и факта, че се осъществява все пак споразумение, бих казал, че бихме имали доста добро влияние върху иракското правителство. Η ελληνική προεδρία θα εφαρμόσει όσα περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Що се отнася до του на Европейския съюз и Западните Балкани, ние ще започнем всичко, което беше решено по време на съвета на 29 декември. Това ще бъде обект на споразумение. В Скопия също ще представя тези теми, без да правя разлика. Между тях ще имаме възможност по време на председателството на съвета да засегнем и въпроса с бивша Югославска република Македония. Аз е, с, с е, моите партньори в Брюксел и в Нью-Йорк обсъдих този въпрос за Македония с господин Ахмети, която всъщност е, той е шеф на най-голямата партия, която е, в момента е излъчила правителството. Знаете, че Гърция тук е много умерена и подкрепя позицията на ООН. Ние признаваме ролята на господин Нимиц е, и е, също така въпросът с името е, с географска връзка, с географско позоваване. Това е много известен въпрос. Кризата свързана около името и така нататък. Ние не можем да променим нашата конституция. Това не е приемливо за нито една европейска държава. Всички страни променят конституцията си, за да транспонират по-добре достиженията на общностното право, а ние искаме да създадем общо европейско конституционно пространство. Имаме също така и връзка между Албания и славянските народи. Там също са направени конституционни промени. Проблемът обаче не е в името. Перспективата за присъединяване на Македония не е препятствана от името. Става дума за прилагането на копенхагенските критерии, правова държава, правата на човека и също така факта, че имаме а, официално изпълнение на тези демократични принципи. Има някои нарешени въпроси, например с България. Става дума за европейските ценности и критериите, които трябва да изпълняват кандидатите. Сега за Турция. Ще трябва много внимателно да изслушаме господин Ердоган, когато разговаря утре с господин Барозо, господин Шулц и господин Ван Ромпай. Обаче има критерии, които се прилагат към сега всяка държава, която желая да се присъедини към Европейския съюз, те въжат и за Турция. И Турция трябва да спазва и съответните ценности на Европейския съюз. За нас проблемът се състои в това, че е, става дума за износ на напрежение. Историята на Турция често се свързва с напрежение в Средиземноморието. Разбира се, сега условията са други, но има открити сериозни проблеми те чакат своето решение и аз не искам да се превърнат те във вътрешна криза. Сега, по въпроса в кой момент да се реши кипърската криза, това е възможно само когато има готовност от страна на Турция. Това не казвам аз лично, не и гръцкото правителство лично, не и съветът на министрите. Това се твърди от в рамките на правозразвателната практика на Европейския съд по правата на човека. Там съвсем ясно се посочва, че бежанците, които се позовават на основните си права, могат да сезират този съд. И тук позицията в Турция е съвсем различна. В Кипър също е, там разговорите се водят между двете общности, е, кипърските гърци и кипърските турци. От е, страна на кипърските турци се признава, че гръцката страна може да действа във връзка с тези въпроси, а в Анкара от името на кипърската общност може да се е, действа, но това е възможно само когато двете общности участват и когато на тази основа са започнати принципни разговори. Е, следните е, условия трябва да се спазват. Спазване на резолюцията на ООН, на достиженията на европейското право и основните принципи на всяка федерална държава, защото всъщност става дума за е, Кипър с е, две е, народностни общности и това може да стане само е, след референдум може да се реши този въпрос. Всичко останало не е приемливо. Може да се намери решение само ако се проведе референдум. Това беше изразено ясно през 2003 година също от генералния секретар на ООН. И след това още две неща във връзка с тройката и е, във връзка с темите, които са свързани с економическата криза. Приключвам, господин председател. Искам да отговоря на господин Комуцаков, защото той засегна важна тема. Европейската стратегия за сигурност, как изглежда или по-скоро как ще изглежда тя след 2008 година и след е, промените в географската карта. Е, да, е, тук НАТО ни изпревари, НАТО формулир, измени принципите на среща на върха в Лисабон. Това беше среща на върха между НАТО и Русия и там беше реорганизиран един орган за сигурност, така че да се отразяват новите цели и новите заплахи. Това не стана много ясно и еднозначно на евро... ниво Европейски съюз. Аз мисля, че от тук проистича аспекта, начина по който разглеждаме европейската сигурност. След Първата световна война президента Уилсън и е, накрая ООН. Е, е, общество на народите и след това ООН. Няколко думи за тройката. Защо се спирам тук на въпроса с тройката във вашата комисия по външни работи? Тройката преследва следния подход. Става дума за вътрешен суверенитет, става дума за въпроси, свързани с суверенитета на една държава. Тройката е в е, една особена позиция, защото тя не се предвижда в основните договори на Европейския съюз. Кой е новият елемент? Е, съвсем просто факта, че е, Международният валутен фонд участва в едно решение, което по принцип засяга из основи еврозоната. Аргументът във връзка с еврозоната е, беше основан на съвсем конкретни условия. Беше помолен Международния валутен фонд да е, се включи за да се намали недоверието срещу Европейската комисия. Това а, разширява ролята на Европейската централна банка, която а, действа не само в рамките на институционалните си правомощия. Що се отнася до отделните е, политики в отделните държави членки, там е, Европейската Централна банка също действа. Например, по въпросите за ценовата стабилност. Това е нещо ново. И то е свързано с е, програмата за е, адаптиране и нейното изпълнение. Ако е, в съответен форум на Европейския равнище е възможно да се обсъди какво се е случило, какво ще се случи, със сигурност ще стане по-ясно това, което имам предвид. Със сигурност обаче няма друго решение. Решението, което ни беше наложено, не беше най-доброто, но то беше е, най-доброто, с което се разполагаше в момента, защото няма по-добър партньор от европейския партньор. Нашите партньори в Европейския съюз и в еврозоната естествено е, е, беше ни отпуснат голям занък. Ако не бехме получили този е, заем, ние веднага щяхме да се срутим в економическо и институционално отношение и е,

мога да кажа, че е, ни бяха наложени много строги условия. В политическо и идеологическо отношение това е много трудно, но става дума за една от основните насоки на действие в Европейския съюз. Така действат всички правителства и всички държави, защото не става дума за е, решения на междуправителствено равнище, става дума за решения, които се вземат е, в е, кръга на държавите членки. Наистина, това е важна тема, с която трябва да се занимаем много подробно. Ние се занимаваме и сега с нея, но ми позволете да кажа, че програмата за адаптиране е така разделена, въпреки различните грешки и е, закъснения, които допуснахме при изпълнението от гръцка страна. Много е трудно 25% да имаме спад и след това да имаме работа за младеща, да предложим работни места на младите хора, да имаме големи дефицити и така нататък. Въпреки всички грешки от гръцка страна и недостатъци на програмата, ние успяхме да създадем програма, която не струва и едно евро на европейския накоплатят, защото заемът ще се изплати поръчителствата, които които са дадени, продължават да действат и европейският данакоплатец ще трябва само да е, вярва и да се надява, че тази програма ще бъде успешно изпълнена. Е, понякога се забравят жертвите, дадени от гръцкия народ. Е, води се дискусия, може ли Гърция или не може да преодолее кризата. Гърция може да я преодолее. Аз бих искал да помоля най-настоятелно да зададете съответните въпроси на господин Реглин от МВФ по отношение на гръцкия дълг. Net Present Value. Това мога да посоча само като мото. Как стоят нещата във връзка с дълга на Гърция в сравнение с задължеността на други страни. Да, това са теми, които аз бих разгледал една по една по-подробно и то не е в ролята ми на външен министр. Благодаря ви най-сърдечно, господин председател, за това, че ми дадохте дума тук. Благодаря ви и аз най-сърдечно, казва председателят. Ние виждаме по какъв начин Гърция полага големи усилия за да излезе от кризата. Наистина виждаме и напредък. Надявам се, че правителството е, ще изпълни своя мандат до пролета 2015 година, за да може да се почувства успеха на, от гръцкото население, което до сега даде много жертви. Пожелаваме е, ви най-сърдечно това и на двете партии, които са управляващи днес. За нас е, тези въпроси обаче също са важни. Благодаря за вашето изложение и Искам да кажа във връзка с Украина, че според мен е важно е, това, което реши съвета, и именно мерките да бъдат отеглени, обаче вратата да продължи да бъде отворена ние трябва да установим, че е, Украина се намира в руския капан. Е, кредитите, които Русия е, дава са за 2-3 месеца, а не за по-дълъг период, така че всеки 2-3 е, месеца Русия ще разполага с е, инструмент за натиск. Но така сръчно се действа и по отношение на е, енергийните цени за 2-3 месеца, за да може да се интерфинира по-често и за първия половин милиард те са задържали 750 е, милиона за плащане на стари дългове. Това е наистина ужасно е, сръчно като подход. Всъщност, претекста е да се помогне на Украина да излезе от кризата, но в действителност тя бива въвличана все по-дълбоко в тази криза. Искам да благодаря най-сърдечно още веднъж на вас, господин Венизалус, и се надявам това да не бъде последната ни среща.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 ви помоля да бъдете а, малко по-кратки в изказванията си. А, съгласни ли сте? утре сутринта може да продължим и може да заличите моето изказване от днес след обед. Няма проблем утре сутрин. Благодаря за развиването, каза председателя, за да можем да продължим с следващата точка от дневния ред. Господина Дейвид Саливан. Искам да кажа, че е, става дума за провеждане на закрито заседание по тази точка. Швейцарското сирене има дупки. Обаче дупки и е, празноти не могат да се допускат в тази комисия.